Chers collègues, est-ce que je peux vous demander de cesser les négociations Колеги, нека да ви помоля да прекратим страничните дискусии и да започнем нашето заседание. Euh, Предлагам ви първо да приемем дневният ред. Приема се, ако нямате коментари. Относно съобщенията на председателя, единственото ми съобщение за сега е, че заседанието не се излъчва пряко по интернет и също така сте получили също е, така предполагам а, информация относно заседанието, на което а, имам честа да присъствам в ДК на Международния форум Имате също така точка 3, одобрение на протоколите за станете на 24-25 януари, 1 февруари, 14 февруари. Ако няма коментари и забележки, те се считат за приети. И пристъпваме към точка 4. Предлагам ви, така както е решено, да направим размяна на мнение с Клоус Риша, генерален директор на Генерална дирекция Трудова заетост той всъщност човека, който е вторият отговорник след комисария по тази тема в Европейската комисия. След 10 години посветени на развитието, на, и на развитието в Европейската комисия. Със сигурност вече имате достатъчно опит по темата микрокредит, нещо, което се разисква в Генерална дирекция трудова заетост. Но преди това а, вие сте работили в Холандия, вашата родина, където сте работили по много различни функции, най-вече, например, генерален директор по социалните дела. Давам ви думата. А, след това, знаете какво следва, ще ви се задават въпроси. За нас идеята ни е първо да се запознаем с вас, така да се каже, и да ви изпитаме, да видим как виждате вие работата на Генералната дирекция Трудова заетост прямо програмата на комисията 2011. Знаете, че координаторите поискаха да изпреварят, така да се каже, из текста, който комисията трябваше да представи. И и за да организираме нашата дейност, искам да ви попитам вие как виждате бъдещите текстове. Давам ви думата. Thank you very much. Um, Благодаря, госпожо председател. Благодаря за поканата тук. Благодаря за милите приветствени слова. Благодаря, че имам възможност да направя презентацията си. А, предполагам, зна, всички знаят израза на английски, да се блъсне в стена, докато бягаме. Аз бих казал да се блъсне в стена, докато летим, защото ситуацията е много, много натоварена. Имаме както стандартните ни дейности, имаме също така и някои специфични въпроси например, участието ни в първият европейски е, семестър, а също така и подготовката за многогодишната финансова рамка. Относно европейският семестър, ние сме е, доволни, че можем да участваме и да бъдем част от групата страни, които участват в преговорите с държавите членки. Тази тройка, така да се каже, е секретарията, генерална дирекция за етос и генерална дирекция за макроекономическите въпроси. Там няма да говорим само за затягане на коланите, за фискални мерки, но също така и за социалната страна на въпроса. И предполагам, знаете, че в стратегията Европа 2020 година са залегнали подобни цели и първите заключения трябва да са какво включват държавите членки в техните предварителни програми, защото иначе може да не постигнем целите си в социална, социален план. 75% трябва от тях засягат пазара на труда, защото има все по-голям брой безработни. Дискусията се водеше с държавите членки, проведе се една такава дискусия. Това беше едва първия кръг, така да се каже. Държавите членки трябва да обмислят тяхната позиция до април и след това ще има втори кръг с конкретни препоръки. В това отношение ЕПСКО ще изиграе голяма роля – те се занимават а, с този въпрос и ще представят а, постиженията си на заседание през юни, след което ще има разисквания с Комисията по социална защита и други. Те трябва да си сътрудничат тясно, заедно с Комисията по заедостта и Комисията по социална защита ще видим докъде ще стигнем в конкретни препоръки с всяка една от държавите членки, но едно нещо е ясно. Трябва да сме е, ясни, да конкретни и да останем все пак реалисти, да видим, че отговорностите в това отношение, основните отговорности зависят най-вече от държавите членки. Държавите членки съответно трябва да решат какви действия ще предприемат зависимост от политиките си. Относно многогодишната финансова рамка, комисията ще публикува своето становище през юни. Това ще бъде интересно събитие, ако мога да го нарека. И съответно, вашата комисия очаква с интерес. И ние все още изготвяме тази програма и си задаваме някои от основните въпроси. Например, трябва ли да има конкретни цели за употребата на Европейския социален фонд? Или просто трябва да изчакаме и да видим какви програми ще ни предложат държавите членки и регионите? Няма още ясно изразени политически преференции в страна на държавите членки за една от двете опции – Имаме също така сравнително намаляване на употребата на някои от фондовете, например от 40 на 22%. Трябва да видим на какво се дължи това. Това е един от въпросите и съответно ще видим до каква степен можем да повлияем на процеса. Знаем, че, например, комисията би желала да има конкретни цели. Също трябва да си зададем въпросите, трябва ли просто да отпускаме средства за социални дейности, а какви ще са ни целите според стратегията Европа 2020 година. Но това е един и политически дебат и все още имаме колебания. Съвсем ясно е, че резултатът от целия процес ще се отрази и на размера на социалния фонд. Има пет държави членки, които искат да се, увели... да се намалят средствата по фонда в общностно ниво. И ние трябва да видим, ако това наистина стане, каква степен да се намалят средствата по всички фондове, извинете, и каква степен, в каква степен това ще се отрази на Европейския социален фонд. Така че комисията в момента се съсредоточава не просто върху дадена тема или няколко теми. Искаме да имаме един регионален подход и един синхронизиран подход. Да видим дали можем, примерно, да имаме един договор, един проект на регион, на страна и дали това може да бъде осъществено. Това са много специфични теми и трябва да стигнем до заключение до юни тази година. Едновременно с това тече и нормалната законодателна програма. Два от въпросите, които изискват голямо политическо внимание е директивата за работното време и е директивата за командированите работници. И мисля, че поне за сега държавите членки като че ли не са напълно готови да дискутират по първата тема. Имаме една информация, която не е потвърдена в писменна форма, е, че, и която твърди, че отделните социални партньори са готови да, от своя страна да преговарят за бъдещето на тази директива. Най-вероятно ще имаме повече конкретна информация в началото на април – но като цяло мисля, че можем да вярваме, че социалните партньори са готови да преговарят. Разбира се, има големи разлики в становищата им. Трябва да се търси компромис, но като че ли всички се опитват да поемат своята отговорност. Относно втората тема, комисията трябва да изчака, докато социалните партньори предложат нещо. Те имат 9 месеца, след като са започнали преговорите, за да направят това предложение. И ако не го направят, комисията ще трябва да поеме инициативата. И освен това, както вече казах, тази директива е силно политическа тема и ние обмисляме евентуално да излезем с конкретен текст през второто полугодие на тази година и отговорът на комисията е да имаме първо прилагане на директивата, разяснявайки какво трябва да бъдат конкретните понятия, как трябва да процедира тази директива и втората част на целия процес ще засяга рамката за единия пазар. Като се обясни там връзката между економическите свободи и основните е, социални права. Все още водим дискусии по тази тема и, както вече казах, няма да имаме конкретен резултат преди второто полугодие. Към края на този семестър очакваме да има резултат по директивата за електромагнитното влияние и работим също така по директивата за мускулно-скелетните увреждания и проблеми. Най-вероятно конкретният резултат по тази тема ще излезе през второто полугодие. Работим също така и по а, евентуална директива за тютюнопушене на работното място. Но а, тази директива евентуално ще бъде конкретизирана през две, към края на 2011. Също готвим бяла книга за а, пенсиите, предполагаме, че ще имаме някакъв конкретен резултат във второто полугодие на тази година. Все още има над 17 000 коментара по този текст. Изготвяме също един текст за демографските проблеми, за ромите също така. Това са важни полити... дискусии, свързани с бъдещите ни политики. Мисля, че това е като цяло графика на комисията за тази година. Но, както вече казах, два са приоритетите ни многогодишната финансова рамка и европейският семестър. Мисля, че ще се спра до тук като увод и ще очаквам въпросите ви. Благодаря. Благодаря. Благодаря ви за изложението. Много благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, господин Ришел. Може би някои други колеги, социалисти, ще изложат собствени мнения, собствени гледища. Аз а, бих искал да започна първи като координатор на групата и да ви пожелая добре дошъл сред нас и моля да разчитате на помощта на цялата помощ, от която имате нужда от наша страна, защото всички заедно работим за бъдещето на европейците. Те, европейците, виждат как с отчаяние наблюдават как все повече е трудно човек да си намери работа, колкото и да е млад, колкото и да е учен, колкото е добре подготвена, пък ако е жена, да не говорим. Така че, ние сме до вас, вие сте до нас и заедно ще работим парламент, комисия, заедно ще работим за бъдещето. Благодаря за изложението. Благодаря за информацията, която ни давате за подготовката на така наречения европейски семестър. Наистина, ЕПСКО трябва да е по-видим и да се съчетава с всички останали измерения. Останалите измерения са много важни, но не са единствени. Аз съм докладчик по директивата за работното време, така че с удоволствие отбелязвам, че се търси компромис. Това е всъщност единствения изход. Позволете една малка кратка бележка, за да, за да ви дам нещо и за домашно, да не ви хваля само. Ясно уточнихте, колко е необходим еквилибриума в вашата генерална дирекция. Има една област, в която този баланс, това равновесие не е постигнато – миграцията. Миграцията е свързана с социалното включване на мигрантите, с пазара на труда и затова тук най-напред трябва да се захванем здраво на работа, за да няма прояви на расизъм. И това сякаш е на страна от вашето внимание. Аз съм в момента докладчик по така наречения сингъл пермит, единното разрешение за работа и никъде не го виждам. Никъде не виждам да са определени ясно мерките за създаване на достойни условия за труд. Приканвам ви, значи, да се е, ангажирате и с този въпрос. Ние в парламента желаем да се включим в работа по тези въпроси. Прикамваме и вие в комисията да направите същото, за да може много емигранти да почувстват нашата дейност. Всъщност, липсата на расизъм и социалното включване са толкова важни, колкото и всички останали економически фактори. Благодаря. Е, Госпожа Фигерайдо има думата сега. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да засегна две точки. Първата от тях засяга социалното измерение на кризата. Аз е, дори бих предпочела да говоря за социална криза – ние сме изправени пред тежка социална криза, особено в някои страни, като например е, моята, Португалия, но също така и Гърция, без да забравяме Ирландия. Е, намаляват се заплатите, намаляват се социалните надбавки, намаляват се обещеденията за безработни, намаляват се пенсиите. Всичко това става в моята родина, в Португалия. Е, всичко това в името на устойчивостта на финансите е, устойчивост на публичните финанси. Но е, в края на краищата се увеличава бедността до недопустими нива, а и неравенството между хората също достига до немислимира нива. Къде е социалното измерение в е, тази криза? Какъв е принципа на економическата и социална кохезия? Тук в Европейския парламент ние е, сме гласували доклади, например доклада за минималните доходи в Европа. Дори ние отправихме предизвикателство към комисията. Ние настояхме комисията да направи законодателни предложения. Аз а, е, е, си спомням, че направих писмено изложение по проблема за бездомните. А, и повечето депутати в Европейския парламент подкрепиха това предложение. И е, отново настоявам комисията да поеме инициатива. Е, има много области, е, които са особено полезнени в момента. Какво да правим в тази област? Това е въпросът ми. Господин Кристенсън има думата. Ако някой друг колега иска да зададе въпрос на господин господин Ришел да каже госпожа Кристен Сели, госпожа Маркин, госпожа Дели. Имайте предвид, че и мъже ще ви задават въпроси, не само жени. Госпожа Берес. Така, приключвам списъка на изказващите се. Господин Кристенсен. Благодаря ви. Благодаря е, за казаното от вас. В дневния ред на комисията има доста интересни въпроси. Те засягат бъдещето. Е, искам да спомена нещо, което не беше споменато до сега, а именно е, фонда за глобализация. Фонда за глобализация е един от е, най-важните инструменти за подкрепа, с която разполагаме в момента, е, за оказване на помощ на хора, които са напуснали родните си места е, вследствие на промени в пазара на труда. За съжаление, в много случаи е, чуваме така е, тъжни, тъжни, тъжна история, защото времето, което администрацията е, отделя, докато получи молбите им отпусне средствата, понякога продължава една година. Така че в някои държави членки остава една година пропусната в програмния период защото е, този е, във фонда се, в условията за отпускане на средства се казва, че е, три месеца след като подадете молбата си, започва да тече съответния срок, за който трябва да бъдат освоени средствата. И затова бих искал да попитам господин генерални директор, дали този програмен период може да започне в момента, в който вие бъдете известен, че ще ви бъдат отпуснати средства. Има ли някаква възможност да се преразглеждат условията за отпускане на средства по този е, фонд? Може би трябва да се съкрати и е, срока за обработване на молбата от администрацията и е, просто, просто да не отнема той толкова много време. Бих искал да разбера дали комисията, парламента и държавите членки могат да се объединят и да направят преценка на различните проекти, за да може държавите членки да получат гаранции, че е, докато трае проектът е, хората могат е, да започнат различни форми на обучение, защото те са много важни. Те са много важни като възможност, защото ако няма такава възможност, има риск някой от безработните е, просто е, да не разполагат с достатъчно време, за да изразходят средствата. Благодаря ви. Е, искате ли да отговорите, господин Ришал, на първите три въпроса? Of, uh, of the Благодаря. По първите три въпроса, свързани с, примерно, иммигрантите, ние вече следим и сме засегнали, включили в социалния фон проблемите с иммигрантите. Например, въпроса с единото разрешително. Те са част от социалните групи, засегнати в социалния фонд. Но всичко зависи от компетенциите. Но ние също така работим и по въпросите, свързани с тяхното по-добро интегриране, например микрокредити, или пък а, улесняване на създаването на мал... микропредприятия. Но докато се стигне до този етап, те са в компетенциите на друга генерална дирекция. Социалният фонд ги включва от момента, в който иммигрантите имат разрешително за престой, за пребиваване на територията на някоя от държавите членки. Мисля, че след кризата много неща се промениха, госпожо Фигередо, и че сега след кризата няма да се върнем към това, което е било преди нещата се промениха структурно, не само под влияние на кризата, но също така и под промените на економиката, възхода на някои азиатски държави или пък скорошните промени в арабския свят. Последствията от тези промени все още са неясни за всички. И мисля, че има едно а, поведение на гъвкавост, което трябва да запазим – по някои проблеми, а ние, например, знаем, че такъв е случай и с пенсиите и възрастта за пенсиониране. Относно синдикатите, тяхното становище сега вече не е категорично отхвърлено на идеята за промяна на пенсионната възраст. Напротив, те са по-склонни да седнат на масата за преговори. Не е възможно всичко, всички средства да дойдат от европейския бюджет – защото той е твърде малък, за да компенсира тия социални средства, които се разпределят на национално ниво. И на национално ниво трябва да се реши какви ще са социалните компенсации, социалните възнаграждения, които ще се отпускат. Естествено, за всичките условия, като продължителност и други, за тези възнаграждения. Нашата цел тук е координация. И ние го правим като изготвяме анализи, даваме данни на държавите членки, за да могат те да видят, например, какво прави друга държава членка, за да реши проблема. И по този начин ние очакваме всяка държава членка и отговорните органи там да поемат съответните си отговорности и да решат проблема. Ние сме за така наречената гъвкаво, гъвкава сигурност. Това е много модна тематика, но ние трябва да имаме гъвкаво, гъвкава дефиниция не само на теория, но също така и на практика. И трябва да се справим с различните аспекти на кризата. Именно за това създадахме фонда за адаптиране към глобализацията. Той се занимава именно с отговор на тези ефекти на глобализация. Не толкова криза, не говорим за криза. И той има извън бюджетно финансиране. В всяко решение, което взимаме, ние трябва да предвидим бюджета, който ще използваме. Това е един от елементите, поради които времето за взимане на решение е толкова дълго. Мисля, че този фонд за адаптиране към глобализацията е нещо единствено по рода си. И ако искаме да го продължим, трябва да намерим начин да функционира той качествено. Относно използването му, той беше създаден като един максимален резерв от 500 хиляди на година. Но, имайки предвид 500 милиона, извинете, на година, но имайки предвид настоящите а, събития, а, там поне за сега имаме около 200 милиона. И действията ни в този фонд са сравнително бързи. Опитваме се веднага да влезем в контакт при е, дадено предложение, за да видим какво можем да направим. И, и съответно, ако установим, че това предложение е добро, ще пристъпим към детайлите. Но определено има нужда от една много голяма дейност в това отношение, за да подобрим функционирането му. Нека да видим и как да продължим за бъдеще. В рамката на тази многогодишна финансова перспектива трябва да водим дискусии за това дали фонда срещу глобализиране или някакви други резерви спрямо кризата трябва да бъдат изградени. Благодаря. Благодаря, госпожа Яконсари. Е, Благодаря, госпожо председател. След кризата. След кризата наистина ще си зададем въпроса къде сгрешихме къде сгрешихме и как можем да сме по-успешни за бъдеще. И именно в този, в този контекст, във всяка държава членка ще си поставим въпроса за кризисната економика, за економиката по време на криза. И въпросът, който ще си поставим, може би ще бъде следният. Дали е, няма да е необходимо, например, да създадем един такъв европейски модел, който да се бори срещу бъдещи кризи. Благодаря. Госпожа Марк Харкин. Благодаря ви. Благодаря ви за изложението днес след обед. Предполагам, че моите коментари вече е, всъщност е, е, повтарям това, което вече се каза, защото става въпрос за економическата криза. Аз мисля, че нашата парламентарна комисия и вашата генерална дирекция играят важна роля при решаването на кризата. Вие самия казахте, че, чрез, че специално в социалните фондове вие като че ли пренебрегвате заетостта. Аз мисля, че когато погледнем какво прави Европейския съюз, е, ние смятаме, че едва ли не решението на кризата е само економическо, е, докато социалните аспекти не са фундаментално средство за решаване на кризата. Ние се занимаваме само с финансовите институции ги, и ги рекапитализираме, е, обаче не сме сигурни дали те отпускат средства на малките предприятия, за да могат да създават работни места. Така че аз мисля, че в нашата парламентарна комисия, ако погледнете нашите доклади и становища, ни трябва много повече подкрепа. Например, вие споменахте пенсиите. Е, ние, ние сега очакваме бялата книга, е, за да бъдат устойчиви и да се самофинансират пенсиите, но аз си спомням, имам предвид Ирландия, много добре си спомням меморандума за разбирателство е, между Комисията Международни валутен фонд и е, нашето правителство. Специално в е, този меморандум се говореше за пенсионните фондове, за 70 е, милиарда, които веднага трябва да се използват за рефинализиране на банките. Комисията говори едно, може би върши друго нещо. Може би обстоятелствата са крайни и трябва да се вземат крайни мерки. Аз не омалуважавам това, но все пак искам да ви кажа, че при посланието, когато говорим за економически въпроси, говори за минимални доходи, преди, обаче изобщо не споменавате банките. Знам, че това не е ваша отговорност. Говорим е, просто общо как хората възприемат действията на Европейския съюз в тази област. И както току-що казах, това, което нашата парламентарна комисия много често не се възприема по един и същи начин и ни трябва по-голяма подкрепа. Е, един-два конкретни въпроса. Е, фонда за глобализацията беше спомената, също така е, и въпроса за това работното време време да не бъде бреме. Знам, че държавите членки могат да започнат сами да действат е, и е, да прилагат както искат е, политиката на комисията. В някои случаи обаче държавите членки просто не разполагат със средства, за да го направят. И много често работниците в държавите членки изобщо не разполагат средства, за да започнат тези оперативни фондове. И това е в в крайна сметка е, един недостатък за тях. Ние имаме отговорност и парламента има отговорност, не само комисията, за да сме сигурни, е, че механизма няма да е толкова тежък, колкото е. Благодаря ви. Госпожа Дели. Мерси. Е, Благодаря ви. Ние говорихме за социалната криза, но аспект един от аспектите, когато говорим за кризата, е какво се задълбочава. Какво се задълбочава днес, това са социалните неравенства. Е, госпожа Фигередо спомена за тези неравенства, е, защото просто се взривява разликата в доходите. Какво ще направим, за да се справим с това огромно предизвикателство? Отговорът е прост. Това е просто да се запазят работните места. Знаем, че все повече и повече бедни труди бъдеще се има в Европа. Виждаме, че при младите хора има 20% безработни. Ще спомена и първите потерпевши. Е, главните потерпевши са жените. Какво ще правим? Ще направим ли е, стратегически дейности за е, новите заети места, новите работни места, зелените работни места, които да са устойчиви? Зелените работни места трябва да бъдат прилични и трябва да отговарят на минимални социални изисквания. Това е втори ми въпрос. Впоследствие вие основателно споменавате е, за е, е, бялата книга за пенсиите. Бия тревога. Бия тревога и ви напомням, че все повече и повече пенсионери са бедни. Какво ще правим? Вие знаете ли какво ще предложи комисията в Европейската платформа за борба срещу бедността и изключването от обществото? Благодаря. Euh, Благодаря. И аз искам да задам няколко въпроса. относно европейският семестър. Вие казахте, че ЕПСКО има роля относно дефинициите, също така и препоръките страна по страна. И създадохте впечатление, че първата реакция на синдикатите като че ли вече е преминала, т.е. те не са така категорични и че са готови да седнат на масата за преговори. Не съм много сигурна, че можем да тълкуваме така настроението на социалните партньори. Тревожиш се, че паралелно с европейския семестър, това, което е залегнало в пакта за еврото, може да се получи едно непълно прилагане на стратегията Европа 2020. И само един пример. Относно структурните реформи, това, което че ли се предлага постоянно е намаляване на заплатите, намаляване на пенсиите, увеличаване на пенсионната възраст и примахването на безсрочните работни договори. Но ако се позоваваме на стратегията Европа 2020, ще трябва да разгледаме различно средствата употребени за образование, за обучение. Защо единственото а, изключение всъщност включва ам, залагане на доброволни пенсионни реформи. Ако наистина искаме да следваме целите, е, които сме си заложили с Европейския социален фонд, трябва да разгледаме какви ще са цели, какви ще са критериите ни. И аз също както и вас се срещам с хора и представители на регионите. Те ни казват, ние в зависимост от територията сме принудени да постъпаме така или иначе. Например, една градска територия ще трябва да реагира по един начин. И ако трябва да приложим стратегията Европа 2020, няма да успеем, примерно, да, да го приложим. Но ние тук, на европейско ниво, трябва да бъдем, да съгласуваме, съгласуваме действията си както в комисията, така и в Европейския парламент. Европейския социален фонд не е просто да раздадем средствата. Целта е да имаме някаква конкретна политика. Политика на сближаване, на структурни реформи. И ако не се организираме спрямо, спрямо тези цели, ние просто ще бъдем като една каса, която раздава средства. И по този начин ние саботираме цялата европейска динамика, може би още преди епохата на госпожа Тача. Така че изненадана изненадан съм, че такъв въпрос може въобще да се зададе тук в комисията. Как мислите да приложите на практика стратегията Европа 2020 с такива стриктни социални критерии, ако вие не мобилизирате всички възможни средства, с които разполагате, те не са многобройни, на европейско ниво. И относно глобалния договор по региони, можете ли да ни обясните какво точно представлява това за вас? Защото тук си задавам два въпроса. Той ще покрива ли всички средства, включително Европейския социален фонд и Европейския фонд за развитие на регионите. И това означава ли за регионите да учат наново как функционира един нов механизъм, защото има много партньори в регионите, които ни казват, че са се сблъскали с трудности да разберат как функционира настоящия механизъм. Така че оценили ли сте евентуално цената на новите процедури и на обучението в тях за регионите. И накрая, относно законодателните инициативи, относно командированите работници, казахте, че има два аспекта. Първия класически, и Баросо го е споменавал много пъти, за задействане и прилагане на това законодателство, но също така споменахте и нещо относно а, пазар, а, договор за единия пазар. Бихте ли уточнили? Merci bien. Euh, J'ai entendu le mot diable. Euh, Благодаря ви. Чух, чух думата дявол. Не разбирам френски. Аз имам така навика да бъда честен и в тази рамка не мога да отговоря на въпроса за сивата економика. Мога да ви кажа, че след два месеца, от два месеца, 14 дни, 16 часа не съм чувал такова нещо и сега за първ път го чувам. Това е най почтения отговор, който мога да ви дам. Сега, как гражданите възприемат това, което се случва? Това е официална сесия, която се разпространява в интернет и трябва да внимаваме какво говорим. Обаче, е, мисля, че все пак отвън има реален свят и в реалния свят господин или госпожа Пазар играе огромна роля. Е, много неща се случиха в миналото, именно под натиска е, на този безлик пазар и пазарите трябва да бъдат удовлетворени. Трябва, взеха се доста мерки и в в момента има нещо като равновесие, възстановява се доверието и можем да вървим напред. Е, трябва да се плащат сметки, разбира се. Трябва да се плащат е, цената за възстановяването на това доверие но аз мисля, че много от нещата, които бяха решени или ще се решават от други страни, не за други страни, а от други страни, в рамките на економиите, е, в крайна сметка е, ще е, ни създаде неприятности в социалната сфера. Мисля, че е, от Втората световна война е, десетилетия преговори се постигнаха резултати и може би в момента те са е, застрашени. Те са под заплаха и ние трябва да бдим. Мога само да повторя това, което вече казах. Светът се е променил и ако трябва да се върнем назад към света, който е бил преди кризата, не мисля, че, не мисля, че това е решение. Не мисля, че това е решение. Просто трябва да е, имаме предвид къде живеем, че трябва да сме гъвкави, да бъдем изобретателни и да можем е, естествено да е, запазим нивата на оцеляване навсякъде, във всички общества, без никой да бъде изключен. Това е повече от ясно но мисля, че има да се върши тежка работа именно по тези въпроси. До момента можем да кажем, е, че някои партньори в е, нормалната дискусия бяха в окопи и просто не искаха да е, започнат разговор. Виждам, че се променят. Виждам, че започва така едно осъзнаване, подготовка за начало на дискусия и то от различни гледни точки. Е, няма причина да не вярваме, е, че работата ни ще бъде лесна и че бързо ще се обединят мненията. Е, трябва да има, трябва да има дискусия, просто така жизненно необходима е тази дискусия. Сега зад нашата политика и зад Европейския социален фонд е, разбира се стои определен вид политика и как ще се прилага това. И това засяга лицата, които са е, в, е, изтласкани в периферията на обществото, за да можем да ги приобщим. Това се отнася и за младите хора, и за възрастните хора. Хубаво е да стигнем до заключението, че хората трябва да работят дълго време или по-дълго време, но трябва самата работа да се промени и трябва това да бъде включено в Европейския социален фонд. Необходимо ни е обаче сътрудничеството на държавите членки, защото ние от Европейския съюз не можем да създаваме работни места. Ние можем да правим предложения, можем да правим анализи, можем да предоставяме статистики, да посочваме примери, можем дори да правим и експерименти, да бъдем социално иновативни. Обаче държавите членки трябва да си е, извлекат, е, да направят изводи за собствената си политика. Аз е, може би не съм се изразил ясно, госпожо председател, и вие сте останала с впечатлението, че социалните партньори вече са включени в европейското полугодие. Е, те не бяха във връзка е, с, с директивата за работното време, което е много важно те е, сега за момента гравитират, гравитират около това полугодие, още не са се включили. Е, ние включихме е, Комитета за социална закрила и комисията ЕМКОВ, после ЕПСКО. Има срещи с социални партньори и говорим общо за бъдещето, но конкретно по европейското полугодие още не сме говорили. Да, е, това, което ме питате, е свързано и с макроекономическия диалог, свързано е и с е, бъдещето на многогодишната финансова рамка, на финансовите перспективи за Европейския съюз, но не сме имали точно среща за европейския семестър с социалните партньори. Аз разбирам и не искам да се повтарям, че за това, че има безпокойство в социалната сфера. Вие казвате, че трябва да се мисли за инвестиции в образованието. Много държави членки са предвидили политика, от която става ясно, че искат да инвестират повече средства в образованието. Ние имаме програма за нови професионални умения и инвестиции в професионално обучение по много гъвкав начин, който да бъде достъпен за всички, особено за лица, които нямат никакво професионално обучение, но също така за преквалификация. В е, е, фонда за глобализация са предвидени средства за това. Ние, ние... Е, of the uh, Europe 2020 strategy, uh, but Are... Има различни форми на професионално обучение, които са предвидени в Европа 2020, но средствата ни са ограничени и ние можем само да допринесем към усилията за държавите членки, но те сами трябва да определят целите на това образование. Вие сте дълбоко очудени от това, че дори не е имало дискусия за това трябва ли да има цели за Европейския социален фонд или не. Много ви моля, е, обърнете се към действителността. Вижте какви са фактите 2007-2013 е, година. Никога не е имало предпоставени цели за Европейския социален фонд. Всъщност ние не преговаряме с държавите и с регионите и е, имаме обратна връзка дали проявяват интерес към Европейския социален фонд или не. Така че за периода 2007-2013 година 22% от всички е, кохезионни фондове бяха отпускани за социални дейности, но това беше резултат от преговори с държави и региони. Сега сме определили стратегията за Европа 2020 с цели, но въпросът е не трябва ли парите, които имаме за периода 2013-2020 година, да се доближат по-близо до целите. Но дискусията е политическа. Не само вътре в комисията, но и с държавите членки и с комисията. Вие самата казахте, че сте е, говорила много с регионите и те са казали, дайте ни е, пари, ние знаем какво да ги правим, но дискусията е политическа. Е, позицията на комисията е, че ние предпочитаме по-ясни цели, по-ясни цели в социалната сфера, както е в Европа 2020. Но всъщност нашата идея ще бъде е, е, така съобщена през юни и тогава ще започне дискусия и вашата парламентарна комисия ще изиграе също е, активна роля. Сега за командированите работници има директива и вие ни питате какво точно ще стане в акта за единен пазар. Аз така е, много внимателно си подбирам думите. Нещо ще се случи в рамките на единния пазар, но аз няма да предпоставям политически решения. А може да стане от е, изясняване на част от регламентите, но и това са въпроси, които трябва да се решават на политическо ниво. Макар, че генералният директор има интересни функции, все пак функциите му са ограничени и аз не мога да предпоставям е, политическите воли излияния в тази област. Благодаря ви много. Ние имаме много добро и открито сътрудничество с вас. Благодаря ви. Господин генерален директор, нашият докладчик пристигна малко по късно, няма време за дълго излияние, но иска няколко въпроса да ви зададе и той, така че му давам думата. Благодаря, госпожо председател, казва докладчицата. Извинявам се за закъснението. Бяхме на други преговори. Надявам се, че разбирате. Разбира се, подкрепям изцяло всичко, което току-що каза госпожа председателката за нуждата от европейска политика за Европейския социален фонд. Европейска политика, Европейски фонд. За да не се регионализира този фонд, където европейският дух да изчезне, да се изпари. Ето за това. Трябва да полагаме специални усилия, въпреки че, разбира се, приемаме необходимостта от местна адаптация, от местно нагаждане. Казахте, че 22% от фонда за сближаване отива в социални проекти. С други думи, толкова са големи нуждите, че един фонд не стига. Трябват ни, значи, специално премерени, специално спе, фондове с специален дизайн за времена на криза как да изчислим този дизайн. Не са необходими само пари, разбира се. Не трябва само пари да се изливат в социалната сфера. Трябва да има полза полза от тези фондове и те да са насочени към нуждаещите се от тях, за да може в крайна сметка да има един ефект на един повдигащ ефект, ефект лос. Лост. Първо, социално сближаване и след това социално подпомагане. За това обаче трябва на място да се, насип, да се напипат полза на нужда, пулса на съществуващите нужди. Как виждате вие това напипване на пулса. За сега сякаш повече измерваме резултатите, отколкото нуждите, които задоволяваме, за да стигнем до тези резултати. Благодаря. Thank you very much. Благодаря. По въпроса за ясните социални цели. Мисля, че сега за първи път сме в позицията да свържем как се използва социалния фонд с конкретните мерки, които са идентифицирани по стратегията Европа 2020. В такъв случай бихме могли да предложим един списък с действия на държавите членки и на регионите и те да си изберат това, което е важно за тях. Но каквото и да изберат, ние ще сме сигурни, че то влиза в нашия списък и е, в областите на действия, които ние считаме за нужни. Относно въздействието на тези средства, които ще използваме, нямаме точно конкретна оценка. Защото не може да има обобщаване и генерализиране. Защото нещата са различни в зависимост от региона. И сега мисля, че можем да направим един по-добър анализ на това, което а, сме постигнали в миналото с тези средства. Целта е да не просто да намаляваме бумащината и крайен резултат резултатите да са частични и непълни. Няма да бъде лесно да постигнем такъв пълен резултат, защото всички елементи на нашия пъзъл пристигат в доста хаотичен вид. Ние трябва да ги наредим и да отговорим научно. Не мога да ви обещая кога точно ще отговорим с, конкретен, с конкретна оценка на въздействието, но ще има такава. Тя ще бъде доста обща и мога да ви кажа, че като цяло тя е почти завършена, но ще бъде публикувана най-рано през юни. Не, отговорих на един въпрос на председателката, а именно какво казвате, какво имате предвид с тези интегрални договори? Какво бихме желали да видим за бъдеще? Да има едни, едни преговори с държавите членки или регионите, при които всички средства, всички фондове да бъдат поставени на масата за преговори. Това ще бъде един кохерентен териториален подход. И по този начин ще определим кои дейности да бъдат финансирани. Това е много важно, защото сега, ако решим, например, да а, субсидираме образователните дейности, примерно ще го направим с фонда за обучението, но пък той не може да финансира инфраструктурата, а пък ние имаме нужда от инфраструктура, примерно. И е за това трябва да имаме повече сътрудничество между фондовете. В Европа 2020 ние имаме тази национална програма за реформи, разисквана също и в европейския семестър. И тогава само ще можем да постигнем една интегрална дискусия с отделните държави за имплементирането и тогава ще можем да видим какви дейности можем да прилагаме. Това мислим да бъде степента на нашите приоритети. Благодаря. Благодаря ви. Е, както вие сам казахте, ще имаме много други поводи за разговори и преговори но беше важно за членовете на нашата парламентарна комисия този първи официален контакт. Пожелаваме много голям успех в работа на вашата генерална дирекция. Знаете колко важна е за нас тази работа. Ей така, стигаме до пета точка на дневния ред. И аз незабавно давам думата на докладчика господин Мартин Каслер, е, който да ни запознае с законодателния си доклад за Европейската година на активния живот на възрастните хора, а именно 2012 година трябва да обсъдим 25 компромисни изменения, които са изготвени възоснова на 129 изменения, които са били внесени. По този въпрос имаме бюджетно затруднение, защото ни се предлага година без пари, ако мога така да се изразя. Господин докладчик, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Е, е, да, е, всъщност вие засегнахте ключов въпрос, въпросът с бюджета. И така, ние имаме Европейска година, 2012 година, но нямаме бюджет. Трудно е, защото за втори път в историята на европейските години това се случва. И аз е, смятам, че ние като Европейски е, парламент трябва да подчертаем това и мисля, че е, ние сме го направили неколкократно с докладчиците в Сянка. Искам да благодаря на тези докладчици за чудесното сътрудничество и в крайна сметка успяхме да съкратим големия брой изменения и да стигнем до определен брой компромисни изменения. Благодаря им. Мисля, че е, компромисните изменения в е, настоящия им вид е, са интересни. Може би трябва да подчертая няколко основни точки. Първо, предложението на комисията целеше активното устаряване от политическа гледна точка спрямо работата, ние като депутати отидохме по-далеч. Е, още от първата дискусия ние казахме, че не може да се говори само за политика на трудовия пазар. Трябва да се говори за солидарност между поколенията, и е, най-вече за е, култура за активно устаряване, така че не става въпрос само за политика на заедостта. Нещата отиват много по-долеч. Непрекъснатото обучение, цял живот, е, солидарността, социалните аспекти и така нататък. Така че е, самото определение на устойчивата култура за активно устаряване е, искаме да се впише това в заглавието. Като е, комисия ние сме намерили обща линия. и Искам да изразя е, специална благодарност към е, докладчите в Сянка трябва да се говори за солидарност между поколенията и утре, когато гласуваме, заглавието трябва да бъде Европейска година за активно устаряване и солидарност между поколенията. Е, като подзаглавие да се запази жизнеността и е, достоинството на всички. Ключовите думи са жизненост и достоинство, защото е, качеството на живота зависи от това, каквато и да е възрастта на човека. Солидарността между поколенията засяга всички е, и по-възрастните, но и по-младите, е, които е, също вече са навлезли в процеса на активно устаряване. Втората ключова точка е бюджета. Мисля, че е ясно, че трябва да разполагаме с средства, за да можем действително да има такава година и да не се чувства липсата на средства съвместната ни позиция в е, компромисите е, засяга е, всички групи. Искахме да разберем с, какви, с каква сума трябва да разполагаме. Говорихме за 6 милиона при финансовата рамка в сегашния вид и вие протегнахте ръка има и е, писмо на колегата Ламасур е, до бюджетната комисия. Е, трябва да стане ясно. Е, тази година имаме 2 милиона за е, реклама и 4 милиона през 2012 за да може е, тази година така действително да, да, да, да, да се запомни с нещо, с конкретни дейности. Естествено, не сме напълно удовлетворени. Искахме повече пари. Някои колеги искаха повече пари. Сега имаме 6 е, милиона в е, наличната финансова рамка. Е, говорихме с, съвета. Не говорим за съфинансиране, а просто за 2 милиона за тази година и 4 за до година. Това е. Това е накратко. Е, това са встъпителните ми думи. По компромисите се надявам да постигнем съгласие и да можем утре бързо да приемем тези идеи, защото се надяваме тази година на активното стареене и солидарността между поколенията да бъде добре подготвена, да започнем незабавно. Не знам дали ще е, постигнем съгласие още на първо четене. Утре ще стане ясно е, след е, гласуването в комисията. Ще добием някаква представа, защото мисля, че ние в комисията, отвъд политическите ни пристрастия, трябва да посочим в каква посока да се върви. Надявам се утре да постигнем да го... Е, ще се радвам от оживена дискусия. А... Госпожа Рована. Госпожа Рована Плъм. Благодаря, госпожо председател. Искам да говоря от името на колегата Крецо, която е докладчик Сянка. По това становище, на съжаление, не може да бъде тук. Госпожа Крецо поздравява е, докладчика господин Каслер за свършената работа. Най-вече за това, че той е толкова твърдо решен да, взем, да получи отделна бюджетна линия за Европейската година за ам, активния живот на възрастните хора. Говоря именно за тия 6 милиона, за които се, говор... се спомена. Госпожа Крецо се радва, че сме получили компромис по тази важна точка от доклада. Тя смята, че трябва да използваме опита на възрастните работници дори още повече. Сега това не е използвано достатъчно, защото има дискриминация спрямо тях. Имаме нужда от конкретни мерки, които да гарантират равновесие между населенията и реформа в, социал... в помощта по социалната сигурност. Господин Каслер настоя на факта, че трите стълба, които са нужни за европейска визия за активния живот на възрастните хора, между които са е, жизнеността, солидарността и е, помощта. И госпожа Крецо каза, че не бива да пренебрегваме приноса на тези възрастни хора към нашето общество. Такава е ситуацията в голям брой държави членки но има и други държави, където, примерно, много от тези хора не могат да, да получат достъп до, примерно, специфична работа, пенсиите им са намалявани и а, нямат добър достъп до лекарства и лечения. Такъв е случай с Румъния, моята държава. Някои от категориите, например, жените, са дискриминирани по различни критерии. И ние считаме, че трябва да подсилим социалната защита. Тя е нужна не само за възрастните, но тя е всъщност задължение и е барометър за цивилизацията ни и за уважението към тези хора. Тези хора са работили за обществото на цялото общество. Благодаря. Господин Томас Ман. Благодаря, е, госпожо председател. Е, бих е, искал да благодаря на докладчика. Мисля, че всички изменения вървят в една посока и мисля, че беше отправена препоръка е, годината 2012 да бъде година на активното стараене. Аз съм съгласен с Мартин и с тези, които искат да отидат по-далеч, а именно солидарността между поколенията. Аз а, а, а, виждам в моя избирателен район. Мисля, че а, е, трябва да се е, мисли. Не трябва а, е, сдружения на е, възрастни хора да си работят заедно и младите е, също. Трябва да общуват помежду си, трябва да се упражнява солидарността и да се финансира това. Но това може да се направи само ако го правим заедно не е достатъчно да се каже идеята е хубава. Те трябва да бъде е, съобщена на всички. Генералният секретар даже каза, не е достатъчно е, само да си общуваме помежду си. Е, всеки, който се интересува от темата, може да ни слуша в интернет. И това показва, че ние се занимаваме с теми, които трябва е, да бъдат е, осъществени. Има една тема, която ме занимава. Мисля, че по нея вече има компромис. Въпроса за парите. В моето изменение аз е, бях привлякал вниманието върху парите 2010 е, е, година бяха предвидени 17 милиона, 9 за мерките на държавите членки, 8 милиона за европейски мерки. Държавите членки е, казаха, че могат да отпуснат още 9 милиона. Може би предвид е, сегашното положение, знам какво значи преговори, но е, може би ще постигнем малко повече от 6 милиона. И сега писмото до Ален Ламасур от госпожа Перес, където се говори за 4 милиона, т.е. 2 милиона сега, плюс още 4, стават общите 6. Искам да разбера, след като има компромис между групите, можем да приемем, че поне 6 милиона ни се отпускат и можем да добавим в преговорите с бюджетната комисия има още една резерва. Знам, че парите не са всичко. Когато темата е интересна, може би не са необходими такива суми. Но все пак, ако няма достатъчна комуникация, тогава е, въобще въпросът е, така не е толкова интересен. Трябва да имаме финансови възможности и да има поне 6 милиона. Е, имаше. Искахме 20 милиона, малко намаляваме искането, но поне имаше добри намерения. На докладчика ще дам думата на край на дискусията. Госпожа Хирш искаше да вземе думата. Thank you, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. Аз говоря от името на докладчика Сянка, господин Качин. Благодарим на докладчика за сътрудничеството, за добрата работа. Има резултата е 27 компромисни изменения. Ние всички ги, ги подкрепихме. И така както първоначално казахме, разбираме какво трябва да представлява активния живот на възрастните хора, но там трябва да се включат също така и социални и културни действия, включително и спорт. Това също означава повече независимост за хората, които искат да останат економически активни. Тази дейност обаче трябва да позволява на хората да водят един нормален живот, дори след прекратяването на а, нормалната си работна дейност. Ние напълно подкрепяме становището на културната комисия. И с настояща тенденция към застаряване на населението, ние трябва да подходим регионално и национално. И всички специфики на отделните държави членки трябва да се вземат предвид. Комисията има нужда от ясна позиция и а, мисля, че предложението на докладчика Каслер са намерили правилното равновесие. Съответно, очакваме повече контрол за финансовата рамка от страна на Европейския съюз. Тези 6 милиона евро, имайки предвид настоящите е, ограничения на бюджета, са все пак една добра сума. Ние подкрепяме компромиса в подлинията и желанието на съвета всичко да протече а, гладко и да може подготовката за прилагане на стратегията Европа 2020 да започне възможно най-бързо. Благодаря. Сега госпожа Ламбард. Uh, you, like... Благодаря, госпожо председател. Имахме много добро сътрудничество с докладчика по тази тема искам да кажа нещо в посоката на госпожа Хирш, а именно, че имаме нужда от допълнителна подготовка. А, нашата комисия непрекъснато се оплаква, че няма достатъчно време да подготви всички теми. А, и понякога липсата на достатъчно подготовка засяга качеството. Имахме една дискусия тук относно финансовите средства – мисля, че е много важно да имаме ясна позиция на нашата комисия. И по, за да бъдем едини, ще оттегли изменение 74 от едини от прием, една от точките от преамбюл, за да можем да останем едини. И също така искам да кажа, че нашата група подкрепя казаното от колегата Томас Ман. И из, из, изключително интересно е как като че ли не се прави достатъчно за напредъка в тази насока. Не трябва да забравяме и други по-дребни конкретни мерки. Например, европейските мрежи, която също би, се вижда с урязан бюджет напоследък. Нещо друго, което също се искаме да разгледаме и да се вземе предвид в Европейската година на активния живот за възрастните хора е относно разнообразието. Трябва наистина да имаме максимално включване. Не става въпрос само относно поколенията, но също така относно различните части от обществото. И приветствам докладчика за измененията, които е внесъл в тази насока и за постигнатите компромиси ние сме готови да подкрепим всички компромиси в тази област. По точка 2.2 има интересни предложения от Комисията по регионалната дейност. Бихме могли да ги подкрепим и мисля, че по този начин ще насърчим развитието на идеите. Това е един от механизмите за включване. И също така подкрепяме това, което беше казано за търсенето на синергии в отделните райони. Много рядко, например в моята държава, няма да казвам повече детайли, но се правят големи усилия да се съчетаят, примерно, усилията на европейско ниво за борба с бедността и с някои други програми, т.е. да се съчетае ефекта от всички тези програми и да се приложат те за, активното, за активния живот на възрастните хора. Така че, мисля, че парламента тук трябва да приложи някои добри уроци, които вече сме освоили. Благодаря. А сега докладчика от Комисията по културата, господин Такола. Господин Такола, имате ли желание да кажете нещо? Давам ви думата. <clears throat> Благодаря, госпожо председател. От името на Комисията е, по културните въпроси искам да кажа няколко думи е, по доклада на Мартин Каслер за Европейска година за активно устаряване. Аз е, мисля, че ще бъде по-ясно, ако говоря на, английски, на финландски. По-така леко го Разбира се, е, е, аз искам да поздравя Мартин Каслер за доклада му. Е, благодаря му и защото той е взел под внимание някои предложения на Комисията по културни въпроси. Мисля, че културната среда е най-важната за гражданина и именно заради това трябва да се наблегне на е, мобилността. Това е много важно за е, това как се чувстват хората, да се чувстват добре. Е, културата е важна за тяхното психическо и физическо благосъстояние, да се чувстват просто добре. Важно е да имат възможност за избор. Важно е хората да имат желание и потребност да учат, независимо от това на каква възраст са. Е, виждам възрастта на нашия докладчик. Е, е, той е млад. Мисля, че и той се учи и това е много хубаво. И ние сме се учили. Сега ние сме избрали една година за Европейска година за активното стараене. Хубаво е да си припомним как се взимат решения в Европейския съюз. Знаете, че ние сме много активни още от детството, през юношеството също, както и по-късно. Ние говорим за младост, имайки предвид този период от живота но може би трябва да имаме предвид, е, че най-важният период в е, живота на човека не са годините свързани с е, брутния вътрешен продукт. Може би тук в Комисията по заедостта и социалните въпроси се мисли така, но най-важните години са годините, когато човек получава образованието си и годините, когато вече се доближава до пенсия. И тогава, е, наистина, тогава, тогава истински оценява живота и е, разбира, че е, именно това са годините, на които ние можем по някакъв начин да повлияем. И може би тогава и човек се чувства потребен, необходим на другите. Е, трябва да се има предвид е, е, това. Мисля, че и вашата комисия е взела предвид това в изготвянето на доклада. Не искам да говоря дълго, госпожо председател, защото знам, че разполагаме с малко време, но все пак важното е да допринесем с нещо, приносът ни да бъде положителен е, и е, добавката да бъде е, качествена, добавката към доклада да бъде качествена. Както вече казах, Радвам се, че някой от предложенията на Комисията по културни въпроси беше взета под внимание. Не е важна само Европейската година. Хубаво е на европейско ниво е, да се гледа по друг начин на стареенето и на активното стареене. Е, това е момент от живота, когато човек се чувства полезен. Благодаря ви, господин Токлачек, ако искате да приключите тази дискусия. Много благодаря. Всъщност две бележки имам само. Благодаря за любезните думи, които ми отправихте. И ви връщам комплимента и аз на свой ред. Наистина бе изключително приятно да си сътрудничим в подготовката на този доклад. Господин Ман и, господ... и госпожа Ламберт, ако съм ги разбрал добре, казаха, че ще оттеглят предложенията си за изменение, за да може по-лесно да постигне споразумение по устното изменение, за да може да включим поне 6 милиона. Това ли беше? Да, добре. Радвам се, че съм разбрал. Дали бих могъл да помоля това да се отрази и в протокола? И сега имам един практически въпрос. Това устно изменение аз ли ще го представя? Да, получавам утвърдителен отговор и за това продължавам, значи, с благодарности към комисията, към господин Такола. Ясно ми е вече кой каква позиция защитава. Раз, разговорите, които проведохме с Комисията по регионално развитие също бяха много продуктивни, така че утре със сигурност ще стигнем до споразумение. Надявам се към това споразумение да се присъединят съвета и Еврокомисията. Благодаря. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Ламберт. Това ще бъде предвидено в списъка за гласуване, който ще се раздаде днес. Има устно изменение. Има устно изменение, което всъщност ще отрази споразумението, до което току-що стигнахме и така ще е, гласуваме утре вашия доклад, господин Креслер. Минаваме, значи, по-нататък. Надяваме се, че на пленарното заседание през май месец вече ще сме постигнали споразумение поне на първо четене. И така стигаме до шеста точка за европейско сътрудничество в професионалното образование и обучение за подкрепа на стратегията Европа 2020. Имаме компромисни изменения към този доклад. Докладчик е госпожа Надя Хирш Имате думата, за да представите 13-те компромисни изменения. Благодаря. Много благодаря. Благодаря и на докладчиците в сянка от различните групи. 116 бяха изходните изменения. Много са, както виждате, но успяхме, успяхме да съкратим доста умело. Същото се отнася и за предложенията на другите комисии, които бяха определено обогатяващи и много интересни. Някои изменения в началото изглеждаха непримирими с други, представени изменения, но в крайна сметка няма нищо невъзможно и успяхме да прекроим и да разместим така нещата, че всичко се вмести и побра. Една от главните, един от главните пунктове е атрактивността привлекателността на това професионално обучение, както и неговото качество. Това изглежда вълнува всички. Няколко са бележките в този смисъл, а именно да продължава да бъде възможен прехода от професионалното обучение към университетското такава. Това е, такова. Това е важно за мнозина. Друг важен пункт е свързан с получаването на професионално свидетелство – и това е вписано в контекста на демографските изменения, по силата на които ще прекараме по-дълго време на пазара на труда. Затова е толкова важно за всички да могат да учат в продължение на целия си живот. И тъкмо за това следва да работим по просветната кампания на това явление – Включихме в измененията и целевите групи, иммигрантите, хората с увреждания, семействата с а, учащи. Защо? Защото тези тези социални групи са по-малко подвижни, по-малко гъвкави, сравнени с младите или несемейни хора. Процентът трябва да бъде отразен в съответната, проте... в съответната пропорция в стратегията Европа 2020. Друг един колектив, който се обособява отделно са жените, млади и по-зрели, по-напреднали в професионалното си развитие. За тях именно се предвижда навлизане в професии, които традиционно са мъжко владение. След това компромисите от Копенхаген, както и инструменти като университетско образование, професионално обучение, уеднаквяване на дипломи, всички тези европейски инициативи в момента се транспонират на местно равнище, за да може така, щото тези професии, които не са получили които до момента не, техните дипломи не са били зачитани на друга географска ширина, да имат от сега насетне изход на пазара. Проектът се намира все още, както може да си представите, на доста начално е, ниво на развитие, но за в бъдеще ще е възможна промяна промяна по силата на която професионалното обучение в една държава ще дава право за упражняване на придобитата професия в друга държава. достъпът, достъпът до пазара на една държава не бива да бъде затварян само за местните работници и трудещи се, а за един по-обширен европейски контингент, благодарение на европейски инструменти благодарение точно на тези европейски инструменти държавите членки имат възможност да предлагат механизми за обучение и приобщаване не само на собствените им работници. Благодаря. Благодаря, господин Олмер. Благодаря, госпожо председател. Нека, както обикновено, да започна с благодарности към докладчика за великолепно свършената работа. А след това искам да кажа, че съм по-скоро разочарован от факта, че един от докладчиците в Сянка трябваше да изпрати една процедура, свързана с компромисните предложения. Тя никога не, тя така и не пристигна. И, и със сигурност тези компромисни изменения няма да отразят становището на нашата група, тъй като в крайна сметка ние не сме ги изпратили заради нашия докладчик Сянка и следователно аз не мога да ги подкрепя. Ако трябва да критикувам моята собствена държава, нещо рядко, бих казал, че в Обединеното кралство вливаме много средства в академично образование и а, друг, други типове образование и много по-малко във всякакъв друг тип обучение. Мисля, че точно в момента трябва да се промени а, това равновесие. Мисля, че Европейският съюз дава много повече добавена стойност за процеса спрямо индивидуалните решения на държавите членки, когато те решат кое е специфично и най-важно за тях. Другата ми забележка е, че разгледахме този доклад, едва ли не и го превърнахме в едно коледно дърво – на кичен с хиляди неща, само и само да имаме всички политически коректни понятия, като равенство между половете, недискриминация и така нататък. Това е предвидимо, но пък това означава, че може би понякога сме пренебрегнали някои други важни неща, които можеха да бъдат включени тук. Затова съм по-скоро разочарован от крайния резултат. Благодаря господин Козловски, после госпожа Ламбер. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Ja chciałbym na wstępie... Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря на госпожа Хирш за положените от нея усилия е, при изготвянето на доклада. Още веднъж искам да подчертая, че документът е много разбираем е, и повечето от е, важните факти, свързани с професионалното обучение и образование, са включени Искам да благодаря на докладчика за сътрудничеството при изработването на доклада. Неколкократно се срещахме и работихме заедно по доклада. на едно от заседанието ни, заедно с другите докладчици Сянка, ние работихме по е, компромисните изменения е, които бяха предложени от е, докладчика. Тогава ние е, постигнахме е, компромис, изготвихме 13-те компромисни изменения, които аз цяло подкрепям и ви приканвам да гласувате за. Искам да подчертая някои изменения, които не бяха включени в компромиса. Така, например, аз предложих устни изменения – Примерно в изменение 78 се предлагаше да се включи изменение насърчава, а не е, призовава. В изменение 76 е, ние е, смятаме, че устойчивите работни места е по-добре, по-добро понятие. Сега, заедно с господин Попакис, ние предложихме устни изменения към неговите изменения, за да може думата приканва да се замени с насърчава в 41-во изменение и е, после е, в 106-то е, изменение подобряване на контрола и за това ви приканвам да подкрепите тези изменения. Госпожа Ламбер, някой друг иска ли да вземе думата? Добре, госпожо Лампер. И после ще дам думата на господин докладчика. Благодаря ви. Аз взимам думата от името на докладчика в Сянка, който не можа да дойде днес. Искам само да кажа, че ние също смятаме, че докладчик е свършил добра работа. Ще подкрепим всички компромисни изменения. За нас е удоволствие да кажем, че е, това, което може да се направи примерно по Леонардо да Винчи е, е, е европейска добавена стойност. Имаме малък въпрос във връзка с изменение 21 по алинея първа и, и ние искаме е, да се подчертаят някои добри практики в държави членки, например Германия и Австрия. Е, ние трябва да внимаваме, трябва да прикамваме държавите членки, така да ги ръчкаме да правят това, което не правят. И това е, е отрезано в компромисните изменения. Благодаря. Euh, Няма други записани. Да иска думата, давам отново в така случай думата на госпожа Хирш. Vielen Dank. Ähm, um gleich äh, ähm, auf die Fragen direkt einzugehen, Änderung. Благодаря. Ще отговоря на въпросите. Изменение 21. Различните държави, където има такова обучение, се води понякога, а, то понякога се води двойно. Имаме две двойни системи разисквахме това с докладчика в Сянка и установихме следния проблем. Има държави, е, в които системите са сходни. Дали можем да цитираме всяка една държава, дали не можем, не съм сигурна. Така че стигнахме до споразумението, че а, лицата, които се занимават с темата, познават ситуацията в отделните държави членки, знаят в кои става едно двойно професионално обучение и съответно могат да преценят какво да правят. От друга страна, устните изменения. Подкрепям тези, които са тези, които допълниха устните изменения, мисля, че допълненията бяха добри и имат добавена стойност или уточняват просто някои неща. Съжалявам за това, че не сте получили поканата, но в комисията ние имахме няколко обмени на, на, на становища. И съжалявам, че в крайна сметка тази покана не е получена. Мисля, че всички сме съгласни, че професионалното обучение има наистина голяма стойност. Мисля, че сте способни да подкрепите този доклад. Искам да благодаря на всички. И имайки предвид процента на безработица сред младите, мисля, че е много важно да се привлече вниманието към точно този аспект. Благодаря. Благодаря, казва председателката. В такъв случай ще гласуваме вашия доклад. Утре. И сега стигаме до следващата точка от дневния ред, седма точка, където трябва да разгледаме едно становище на културната комисия по инициативата Младеща в движение давам думата на докладчика да представи 18-те компромисни изменения. Госпожа Юта Стайнрук, имате думата. Frau е, Vorsitzende, die Anzahl der Änderungsanträge 186. Е, Благодаря. 168 изменения като цяло които явно показват голям интерес към този доклад. Всички изменения вървят в една и съща насока, именно към повече сътрудничество с колегите и а, като цяло а, нашето сътрудничество е много добро. И всички искаме да подобрим ситуацията на младите, да подобрим бъдещето на младите. При все това, от гледна точка идеята, идеологията, намерихме, мисля, ком... много добри компромиси между отделните политически групи. И нещо важно, прехода от обучението или э, студентския живот към работата. Трябва да насърчим младите в избора на професия. И не можем да оставим този момент да протече в лоши условия. Ние също така следим различните обучения, например, практики професионални и други. Тези професионални практики трябва да отговарят на някакви минимални стандарти. Днес говорихме за движението на младите. За сега тя е, то е доста ограничено. И компромисите бяха подкрепени от всички. Аз лично бих желала, може би, малко по-силна формулировка на текста, особено когато говорим за дискриминирането на младите или а, условията по време на обучението. Но като цяло смятам, че становището е много добро. Благодаря. Господин Хелмер. Благодаря, госпожо председател. Нека да кажа директно, че всички ние искаме да помогнем на младите да направят добър преход от училище към работното място, да намерят хубава работа и мисля, че всеки е, тук в залата би станал и казал, да, искаме точно това. Никой няма да каже обратното. Но тук е, не дали сме съгласни с тази идея или не, но идеята е дали наистина вървим към тази цел. Мисля, че с този доклад вървим. Мисля, че вече доказахме каква е добавената стойност на този процес. Поставили сме си едни много такива специфични цели. Някои ги определиха като ам, е, отчаяни. Аз бих казал просто едно такова добронамерено мислене. Но а, все пак в предишния доклад мисля, че вече го казах, системата, която изграждаме за младите хора, трябва да отговаря на специфичните културни и практични нужди в отделните държави членки. И аз лично не знам точно каква ще бъде европейската добавена стоеност. Нашите заключения от нашата група е, че поне за сега нямаме положително положително подобрение, нищо не, конкретно не правим. Това е просто политика, с която се опитваме едва ли не да покажем някакво съчувствие, но без да даваме нищо конкретно. И е, съжалявам, но мисля, че нашата група не може да съгласи с е, това становище. Благодаря. Сега господин Бах, после госпожа Дели. Благодаря, госпожо председател. Бих искал Бих искал да поздравя госпожа Штайнбрюк. Чудесно работихме. Търсихме компромиси в положителна посока, разбира се. И не винаги ни беше лесно. Има много и най-различни становища по този въпрос в политическите групи. Едно е ясно за всички обаче, че младежите в Европа са в много трудно положение. Едно общо е и мнението, че са нужни съвместни усилия. Докладчицата вече изброи най-важните пунктове. И, по мое мнение, най-доброто сработване на различните образователни системи е сработване, което да цели по-добро включване на пазара на труда. Признаването на дипломи, на звания, това ни занимава и ще продължава да ни занимава. Разбира се, програмите за подпомагане и стимулиране на развитието на младеща, изискванията за минимални социални условия на труд и социални придобивки при стажуващите младежи и така нататък. Разбира се, няма да разрешат глобалните болешки на времето ни, но поне са един добър старт за това, защото в бъдеще те да имат достъп до по-качествени работни места. Благодаря. Благодаря. Сега госпожа Дели има думата. Благодаря. Поздравявам госпожа докладчицата, колегата Емили Тюринен и аз предложихме няколко изменения, които бяха взети под внимание. Днес виждаме всъщност как нашите изменения са отразени в общия текст. С други думи, доволни сме от развитието на нещата с едно изключение, именно изменение, компромисно изменение Б1, което ни притеснява малко, защото то повтаря вече казаното в доклада Фигередо, а именно, че държавите членки трябва да преодолеят всякакъв вид дискриминация по отношение на възрастта, когато става дума за достъп до минимална работна заплата и социално осигуряване. Не мога да разбера обаче защо тази именно фраза не се появява в крайния текст. Това беше смисълът всъщност на това изменение. Затова призвавам да се гласува утре нашето изменение 43. Благодаря. Всъщност аз гледах усъвременена версия на компромисните изменения е, и така аз предложих изменения. Някои от моите изменения са включени в компромисите. Не сме говорили за това, но Всъщност говорим сега за А и Б, за това как економите се отразяват на образованието. Все пак аз мисля, че те продължават да бъдат от правомощите на държавите членки и за това ме занимава въпроса с субсидиарността. Не пак компромис Б. Сега, може би, е, номерата не са точни. Сега говорим за заедостта и при договорите да има социални права за всички още от първия ден. Струва ми се доста смътно, защото сега говорим за това, че съдържанието на трудовите договори трябва да се определя от държавите членки и за това компромис бе също ме затрудня, е, така представлява проблем. F. Не знам дали все още е, говорим, дали имате подкрепата на комисията по женските въпроси. Неколкократно по много доклади сме говорили и много хора говорят, че трябва да се включват е, по-скоро домакинствата, а не семействата. Не семействата, защото много хора са против понятие, е, думата, думата семейство. Е, може би на е, следващ етап трябва домакинствата да се включат вместо семейство. По компромис е, Г е, за стажовете, минималните стандарти при стаж пак не съм сигурна дали това трябва е, да не се решава от държавите членки. Е, извинете, пак, е, може би номерата на измененията не са точни. Сега има и други компромисни изменения, които не ми харесват, но може би утре сутринта ще трябва да ги обсъдим пак. Председателката госпожа Аркин, после господин Томас Ман. Благодаря ви. Сега нашата, представителката на нашата група току-що ме помоли да каже, че компромисните изменения я удовлетворяват и конструктивното партньорство с докладчика и че няма какво да каже повече по доклада. Доволна е от компромисните изменения. Искам да кажа само по това, което Олис току-що каза, във връзка за това, че е, някои хора искат е, да не се говори за семейства. Аз лично мисля, че ние всички принадлежим на семейство от различен тип, така че не знам как точно какво определение да дадем на понятието семейство и не знам дали трябва да оттеглим дума, която толкова често се употребява. Нищо лошо няма в това, поне според мен. Мисио Томас Ман, Господин Томас Ман. Благодаря, госпожо председател мисля, че докладът беше толкова добър, че аз въобще нямах възможност да внеса изменения, нямаше смисъл. И същността на доклада вече беше на лице. Ние наистина имаме целеви групи, на които наблягаме. И ако разгледате измененията, които доведоха до компромис, мисля, че основата е много добра. Това е, мисля, становището на НП. Ние подкрепяме някои от мненията, които бяха споделени тук. Беше... Е, един от колегите каза, че всъщност е, каква е добавената стойност тук. Той беше много критичен. Ние нямаме нищо против в това обучение. Но мисля, че това, което можем да направим, е просто да окажем помощ на индивидуалните подходи на отделните държави членки. Мисля, че е много важно да видим какво можем да научим от различните държави членки, какви добри практики са на лице, как можем да бъдем критични към собствените ни системи и съответно да видим как това функционира в други държави членки. После говорим за европейската рамка за квалификация. Това е само рамка, но в този контекст ние искаме просто за бъдеще да постигнем един ясен стандарт за компетенциите, за компетенциите и уменията в отделните държави членки. искаме всичко да бъде ясно, да имаме дефиниции за, всяко една от квалиф... за всяка една от квалификациите. Не значи, че трябва да създаваме нови квалификации, а по-скоро се опитваме да изравним дадени квалификации чрез тази обща европейска рамка. Тоест, това е добавената стойност, а не да се месим в работите на държавите членки. И мисля, че така хората ще разберат какво точно става на въпрос. И за това искам да поздравя докладчика. Мисля, че имаме много добра основа за по-нататъчната ни дейност. И ЕНП със сигурност ще подкрепи този доклад. Благодаря. Надя Хирш има думата. Благодаря. И аз искам да пожелая успех на докладчика, да й благодаря за успешното сътрудничество. Много изменения бяха внесени. и Това е голямо предизвикателство, но мисля, че е в крайна сметка всичко приключи добре. Виждаме го с компромисните споразумения. Много от тези изменения в компромисите бяха взети предвид. Важни елементи бяха засегнати, бяха включени особено що се отнася до предишния доклад за професионалното обучение. Вървим в същата насока, нещо, което е много важно в настоящия контекст. И в момента, когато заседаваха докладчиците Сянка, мисля, че се стигна и до едно решение, компромис Б, за стандартните минимални изисквания за цикъла на обучение – там мисля, че не можем да подкрепим. Мисля, че винаги трябва да има една минимална заплата, която да се плаща на тези, които са в такова професионално обучение или професионална практика. Има много подобни практики, обаче при, е, дадени социални организации, там много трудно може да се е, осигури такава заплата. И мисля, че доста точки могат да бъдат директно транспонирани в държавите членки. Ние нямаме компетен... компетенции. Ние тук провеждаме всъщност един размисъл с който се стремим да изпратим много ясен сигнал. Нашата цел е да имаме европейски пазар на труда. Темата за безработица на младите е европейска тема и трябва да намерим европейски решения, които да имат обща европейска база. Благодаря. Благодаря. А сега докладчицата госпожа Штайнбрук. Но след като ни слушахте, ние сме всъщност докладчици, а е, ние сме всъщност комисия по становище. Моля, имате думата. Ja, noch einmal mein Dank an die Kolleginnen und Kollegen. Ähm, ich habe благодаря на колегите. Имаме няколко, имам няколко забележки. Първата към господин Хелмер. Дори въпреки, че госпожа Хирш и другите колеги направиха забележки, все пак, нека да кажа, че аз направих някои препоръки. Познавам вашите идеи. Много е лесно да се критикува. По-скоро участвайте и Искам да благодаря на другите колеги за участието им, за активното им участие в е, това становище, по което работихме толкова активно. И така, да се върна на въпросите. Госпожа Дели говори за компромис Е, за дискриминацията, базираща се на, основаваща се на възраст. Мисля, че нашата цел е да спазваме това равенство, дори тук формулировката да е по-слаба. Първоначално бях решил да има друго номериране на точките, но в крайна сметка по многобройни причини го оставихме текста в настоящия вид. По компромис Б имаше единодушие по целите. И мислим, че младите наистина срещат трудности да намерят работа. Много пъти те е, в продължение на години правят някакви стажове професионални, които всъщност са безплатни и само сменят предприятията. Не можем да продължим така. Надявам се, че Комисията по културата ще приеме нашето становище. Това е много важно за младите в бъдеще. Мерси beaucoup. Nous voterons donc sur cet avis е, demain. Благодаря ви аз, каза председателката. И така минаваме към осма точка, която е свързана с Съюз за иновации. преобразуване на Европа за приспособяване към един свят, превъзмогнал кризата. Водещата комисия е ИТРЕ, а нашата докладчица по становище е Сари Есая. Дава ми думата, за да ни представи измененията. Имате думата, заповядайте. Благодаря, госпожо. Е, искам да благодаря на колегите е, за добрите и конструктивни е, изменения. Духа на становището и на измененията трябва да бъде, че политиката по иновации трябва да бъде разбирана много широко, не само като технически иновации, но и като социални услуги услуги в помощ на обществата, например здравословни проблеми, демографски предизвикателства и така нататък. Е, всички компромисни изменения са прияти от тези, които са предложили изменения. Е, компромисите покриват всички изменения. Бих казала, че по-голямата част от тях са прияти от е, Народната партия. Изменение 20 е, е, че трябва да се насърчава равенството между половете в областта на научните изследвания и технологиите, но в, там има изискване за е, специфични насоки, е, но те засягат субсидиарността и трябва държавите членки да решават дали ще изпълнят използват е, е, тези специфични е, насоки. По изменение 21 се говори за зелена Definition на трудова заетост. Ние говорим за различни определения на това понятието, но всичко е приемливо, ако е, се извършва устойчиво, така че не знам дали трябва да използваме понятието е, зелени работни места, дали другите са толкова безпокойни, колкото съм аз, е, защото няма е, червени, сиви и други работни места. Не трябва да говорим за зелени работни места, а за устойчиви работни места. И тук ще поискам разделно гласуване по изменения 37 и 38, за съжаление, не можахме да намерим общ същата формулировка и а, и за това е, ще ги гласуваме по-отделно, но като цяло е, бих казала, че всички други изменения са приемливи. Още веднъж благодаря на тези, които казаха подкрепа на това становище. Госпожа Естрела. президент Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчицата за добре свършената работа, както и за това, че успя да постигне единомислие. Или ако не единомислие, поне всички да приемат версията и варианта на шесте компромисни изменения, които току-що тя ни представи. По отношение сега на нашите из... предложения за изменения, предложихме 8, 7 се ползват с подкрепата на докладчицата, с изключение на предложение номер 20. Предложение номер 20, тя вече го зачекна и заяви, че това е правомощие на държавите членки, тъй като е свързано с генералните насоки. Това предложение, наше предложение, не е лишено от основание, защото смятаме, че равнопоставеността между мъжете и жените се изгражда, възпитава се. Могат да бъдат просветени хората в тази насока и за това всъщност изискваме включване на едно такова изменение. Смятаме, че проектостановището има своето значение. Крайният е, вариант на текста е балансиран, отговаря на стратегическите изисквания на Европа 2020. И за това ще гласуваме за. Благодаря. Мадам Шрютер. Госпожа Шрютер. Ja, vielen Dank. Ähm, много благодаря. Казва госпожа Шрёдър. Дълго време преговаряхме с докладчицата за различните изменения и в крайна сметка се оказа, че гледаме на тях от различен ъгъл на измененията и на самия текст на доклада. Аз смятам, че новаторството е много-много важно спрямо устойчивото развитие. Писали сме много доклади по този въпрос, подчертавали сме значението на социалното измерение и именно на това се основават моите изменения, изменения, които всъщност бяхме одобрили не без пререкания тези пререкания в крайна сметка се отразяват в самия текст на изменението. Освен това, новаторството докладчицата го включва в области, които аз не смятам, че са подходящи, като например социалните услуги. Какво е мястото, каква е целта на новаторството в сферата на социалните услуги? Аз разбирам от тези неща, Работя в Финландия, точно в тази област. Разбирам всъщност какво има тя предвид, но изрично не ги предложих, защото смятах, че докладчицата няма да ги приеме, просто защото в една държава означава друго, в друга държава може да означава точно обратното и така няма да се разберем. Предложих да го избегнем, защото темата е спорна. Затова не смятам, че трябва да се говори за новаторство в областта на социалните услуги, подпомагане и съветничество на наркоманите и пристрастените към токсични средства. Смятам, че не бива да се говори в общи термини, в общи линии, затова без конкретни примери. И тъй като няма конкретни примери, просто го избягаме. Ще продължим утре да говорим. Благодаря. Е, съгласни сме. Извинете, да добавя само, че сме съгласни с е, социалистите, че е, равнопоставеността между мъжете и жените е европейски проблем. Благодаря. Сега има думата госпожа Харкин. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика за великолепно свършената работа. Мисля, че относно работните места, добре е да говорим за устойчиви работни места или за зелени. И виждам, че в доклада има много конкретни предложения, практически предложения за това как може да бъде постигната целта ни. Има също така а, също и споменати неща за мобилността, за движението на учените и научно-изследователските дейности. Е, сега, а, благодаря, казва председателката. Не виждам други да желаят за думата. В такъв случай а, докладчик госпожа Есая. Да, благодаря. Нашето население застарява. И не искам да споменавам моята държава в, това, в този доклад и да давам конкретни примери, защото а, в такива случаи, когато се спомене държава, една конкретна държава, другите ще си кажат, ами защо не се говори за моята държава. И мисля, че ще имаме едно и лесно гласуване по този доклад. Благодаря още веднъж за подкрепата. Благодаря, казва председателката. Добре, това, тогава ще гласуваме утре. И сега стигаме до шесте текста, по които ще а, работим заедно и сме работили заедно с господин Давид Каза. Може да имаме общо разискване. И все пак мисля, че ще бъде добре да погледнем спецификите на всеки един от текстовете. И това, предполагам, ще ни позволи да разясним някои точки, по които бихме желали да продължим дискусиите. По първият от докладите, който е, както всички останали, становище за економическата комисия и имаме засилване на надзора върху състоянието на бюджета и надзора и координацията на економическите политики. Имате един брой компромисни изменения, които са ви предложени. И бих желала съвсем накратко да ви кажа каква е общата насока в всичките компромисни изменения. Първото е за концепцията на Европейската комисия за една предпазлива фискална политика. В економически в економическо измерение това е един нов една нова концепция. Няма вече създадена теория за това. Няма литература по този въпрос. Имаше доста изменения. И накрая предложихме едно компромисно изменение да се запази ефективна и устойчива политика вместо а, предпазлива. Prudent на английски. Второто компромисно изменение свързва ЕПСКО съветът за заетост и социални въпроси е, и го включва в е, взимането на позиции, изготвяне на решение съвместно с ЕКОФИН. Генералният директор по заедостта вече ни каза, че когато комисията разглежда ситуацията страна по страна в рамките на европейските стратегии, на, на стратегията за европейския семестър, имаме абсолютно същия подход в съвета. И така се изграждат предложенията, базирайки се на член 148 и за съгласуваността на политиките по заедостта. Третото изменение в компромиса е искането за съгласуваност между бюджетните позиции и координацията на економическите политики, т.е. да имаме една организация на економическите политики в рамките на новата стратегия Европа 2020. Тъй като имаме един законодателен документ, няма да се позоваваме на конкретна стратегия, защото този документ има за цел да ни бъде референцията за следващите 50 години. Така че по-скоро ще се позовем не на името на стратегията, а на съдържанието. И за това включихме израза растеж и заетост. Това е компромисът тук. И четвъртата точка, по която искам да говоря, е компромиса, който беше постигнат в компромиси К и С – за пенсиите. С господин Каза и с други колеги се споразумяхме и предложихме една обща формулировка, която не засяга спецификата и характера на системата на пенсии в отделните държави членки. Идеята беше да се включи нещо типа, че всяка една държава членка в рамките на настоящата економическа система трябва да осигури своята пенсионна система. Така както беше казано и в доклада на госпожа Омен Ройтен. Не наблягаме на това дали дадена държава трябва да, да предпочете режим с капитализация на пенсиите или или доброволен. А сега давам думата на господин Казан. Сеньора президент, ще Нищенайте ли контни префери кога на дебатито? Благодаря, госпожо председател. Сега, може би е по-добре да, да обсъдим въпросите е, е, е, е, всички въпроси едновременно, защото има изменения, които засягат всички въпроси. Е, и въпреки това, преди да започна да обсъждам всички въпроси, Искам да кажа, че имаше много идеи във връзка с предпазлива политика, как е, да се изработва данъчна политика. И когато се срещнахме е, с другите докладчици в Сянка, ние намерихме е, хоризонтално изменение за промяна на е, достатъчно и устойчиво. Това е компромиса, който ние можем да подкрепим. И а, ние все пак не бива да забравяме, че е, по този, тези доклади имаше много работа, имахме много срещи с много е, депутати и никак не беше лесно, е, както на ниво на целия парламент, така и вътре в самите групи да се постигнат е, компромисите, които сме постигнали. Та, преди да започнем дискусията, бих е, искал да гледате на е, измененията и на компромисите от тази гледна точка защото ако е, пътюм е, е, загубим някои компромисни предложения, ще загубим всичко. Е, все пак е, има идеи за това е, как да се изразходват средствата набрани чрез глоби и санкции. Ние постигнахме компромис по формулировка за това тези средства да отидат към пакта за финансова стабилност в Европа. По точка 9 от нашия дневен ред. Става въпрос за изменение 166-то. Ние като група не искаме да се заличава понятието ефект за спестяване, за намаляване на себестойността госпожа председателката предложи е, структурни реформи. Ние имаме проблеми с тези структурни реформи и не можем да подкрепим изменения 18, 29, 41, 52 и 69. Е, или компромис е, Г. Останалото, по останалото мога да, мога да се съглася с госпожа председателката. Благодаря. Благодаря. Аз нямам нищо против е, да обсъждаме въпросите едновременно. Вие и с това започнахте, вие използвахте случая да говорите за средствата набрани от глоби и ще се върна на тази тема, но първо да видя, някой иска ли да вземе думата? Господин Кройцман. Благодаря. Съгласен съм с казаното, особено накрая защото в началото имаше разнобои в мненията. Не искахме да има разлики между държавите членки, а да се използва всичко за кризисния фонд. Инициативата за прекомерен, процедурата всъщност за прекомерен дефицит, както и системата за санкциониране ни се струват много добри като идея. Подкрепяме комисията в това начинание. Сега искам да си запазя правото всъщност и в бъдеще да правя бележки относно това prudent, предпазливо и ефикасно. Съгласни сме при правенето на тази разлика. Благодаря. Следващия редактор, господин Гигъл. Е, Благодаря. И за измененията всъщност искам да изкажа благодарност и за компромисните изменения, съгласни сме с тях. Просто искам да посоча, че в компромисно изменение Д, когато се говори за social downturn, т.е. социални неравновесия, какво значи всъщност това и как да го разбирам? Когато има неравновесие или по-скоро влушаване защото някои от ключовите фактори влушават качеството на присъствието си, на работата, какво всъщност възнамеряваме да направим. Въобразяваме си, че с данъчна политика бихме могли да регулираме това. Не смятам, не смятам, че комисията ЕКОН би ни прегърнала и разцелувала за едно такова предложение. Благодаря. Няма други желащи да вземат думата на този етап. Така че, доколкото разбирам, по изменя 17, 41, 60. Някое друго ли изменение искате да ми кажете? А, изменение 96 и 29. 69 също и 96, доколкото разбирам. Казва председателката. Добре, ще прегледаме тези изменения по компромисите. Компромис Ж латинско Водихме дискусия. Мисля, че това е важно изменение, защото то е връзката между целите, които си поставя Европейския съюз и бюджетната политика, такава каквато тя ще бъде приложена от държавите членки. Аз съм готова да разгледам някаква альтернативна формулировка, но мисля, че трябва да останем в този дух на нуждата и полезността на стратегията 2020 в, от чисто практическа гледна точка приложение от държавите членки, иначе не виждам смисъл от нея. И се страхувам да не се окажем в същата ситуация, както с Лисабонската стратегия. Красиви думи, красиви речи и накрая – Европейския социален фонд, държавите членки могат да си го ползват без да зачитат стратегията, в нашия случай новата стратегия Европа 2020. Мисля, че трябва да изградим а, нещо друго. Иначе има риска да имаме едни бюджетни стратегии, които не зачитат нашите цели по стратегията Европа 2020. И по компромисното изменение Д, има същински риск, поне според мен, да се влуши социалната ситуация. И държавите членки в такъв случай ще приемат крайни мерки. Но за да удовлетворя господин Гиголд, евентуално ще поискам по това изменение разделно гласуване за да се, което ще ни позволи да запазим компромисното изменение, като сгласуваме само по примерно един термин. Господин Каза, искате думата ли отново? Ива, сеньор президент Дуар, компромис Г. Да, по компромис Г. А, всъщност, а, предлага се друга формулировка може би тя ще се окаже приемлива за нас и за всички останали, макар че не е прията до сега. Може би до утре можем да предложим различни формулировки, е, където не се отказваме е, от е, ефекта за намаляване на себестойността. Имаме време за да отстраним тези затруднения и да постигнем едно приемливо компромис, един приемлив компромис да постигнем. По компромис Г, съвсем накратко, според мен е формулировката на комисията е странна – защото структурните реформи имат е, е, реален дългосрочен ефект по намаляването на е, себестоеността на разходите. Понякога ефектът е директен, но понякога не. Индиректен е ефектът, ако увеличават потенциалния економически растеж. Аз бих подкрепил компромиса, в вида, в който го предлагате, обаче е, старата формулировка трябва да отпадне, защото не е логична. Сега, е, по вашите компромиси перваш, за мен нещата са въпрос на дефиниция. Въпросът е какво е ситуацията, при която вие е, бихте позволили допълнителен дефицит. Е, социално влушаване на положението е, например, ако неравенството между мъже и жени се задълбочава. Това е социално влушаване на положението, така че докато економически е, спад е ясно определен в економиката, докато социалният спад няма точно определение. И ако има економически спад, тогава нараства и безработицата. И това е причината, поради която е, е, държавата е, може да се отклони от някои свои задължения. И за това сме прави, че в тази посока компромисните изменения отиват отвъд е, предложение на комисията, което е неприложимо. Но тук в тази формулировка има неясноти. За мен е, те остават неразбираеми. Разбира се, това означава, че за да бъдем по-ясни, трябва да посочим изключителна безработица или изключителни размери на безработицата. Това е, харесва ли ти? Я квестионита интерпретационе на Господин каза, всичко зависи от тълкуването. Разбирам какво иска да каже колегата Гиголд, но всичко е въпрос на тълкуване. Ние просто изтълкувахме нещата различно. Предложихме думата cost saving ефект, т.е. спестяващи разходите ефекти, да бъдат заменени. Но ще видим какво можем да измислим до утре. Но моето тълкуване на този параграф е съвсем различно спрямо тълкуването, което му прави господин Гиголд. Добре. Ще разгледаме какво можем да правим по компромис 2 и по компромис Ж латинско. Мисля, че има някакво объркване относно изменението на господин господин Гигъл, което всъщност е по компромис Д, а не по компромис Ж. А, господин Каза иска думата. За компромис Д ли говорим или за Г? Защото ако е свързано с компромис Д, тогава съм съгласен. А, добре, добре, ясно, извинете, разбрах, разбрах. Да, за компромис Д е променен и а, а, говорим за изключително, изключителна безработица, нали така казахме, да. Добре, аз ще ви предложа до утре и ясна формулировка с устно изменение. И е, господин каза, вие евентуално ще си преразгледате позициите по компромис Г. Така, е, това, което предлагате, ме устройва да има глобална дискусия, ако не възразявате. Аз мислих, че ще, ще бъде по-лесно да караме въпрос по въпрос, обаче за мен не е проблем. Всички останали да ги разгледаме блок и ви давам думата, е, за да, е, за да е, ни въведете във втората част на дискусията. Но преди това искам да кажа само една дума е, за това как ще се използват приходите от санкции. Е, това се изменете на господин Кройцман. В е, компромисните изменения ние бяхме предложили е, използването на тези приходи да бъде с, с различни цели. Първо да се финансират е, европейски проекти и е, за е, да се подкрепи финансовата стабилност на държавите членки. Господин Кройцман каза, че това не му допада. И след като той вече не е страна по компромиса, компромиса отпада за мен би било много приятно да го запазим, но ако господин Кройцман приеме, че можем да го приемем. Ако смятате, че парите от глоби могат да останат за стабилността на страните, докато при компромисното изменение се предвиждат и е, други цели, например финансиране на общите цели на Европейския съюз. Трябва да си изясним позициите е, помежду си. Господин Каза, давам ви думата. Сповядайте. Е, Благодаря, госпожо председател ще разискваме точка 10 от дневния ни ред, а именно досие номер досието за изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит. Дискусията беше относно това как да се изгради и какво точно да бъде тази процедура. Основната ни тревога тук беше как да се тълкува текста. Постигнахме един процес, който да говори за ограничаването на реформите на пенсиите, но ние премахнахме спецификацията на система от няколко стълба. Няколко, пенсионна система от няколко стълба. Искахме реформата на пенсиите да бъде в един а, дългосрочен план и да се махне този период от 5 години, който беше залегнал като преходен период. Ние бяхме против всички изменения, които предлагаха заличаване на големи части от текста, а също така бяхме против всички предложения за отхвърляне на компромисите на комисията. Благодаря.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 тези малки средства е, са толкова малки, че просто е безсмислено толкова да се занимаваме с тях. Е, мисля, че е, средствата от глоби и санкции трябва да се използват за предвидените за целта цели. Въобще за определените. Ако има нова криза, да можем да се намесим. Затова трябва да се използват тези средства. може ли, ако обичате, да пуснете шторите? Да, разбирам, разбирам тревогата ви. Но е, улесненията за финансовата стабилност на държавите членки няма да се финансира е, с механизъм от санкции. Ако е така, не се знае Госпожо председател, естествено, че не. Е, е, обаче допринасят за това. Това е важен принос. И е, за бъдеще ще видим, ако настъпи друга криза, можем пак да ги изразходваме за тази криза, докато ако ги инвестираме, няма да ни останат пари и няма въпросът да се реши по този начин. дискусията е важна, защото въпросът е първо да знаем за какво е, е, служат средствата от санкциите и второ как се финансира механизма. Е, днес говорим за улеснения, а утре за механизъм. Мисля, че няма е, автоматична връзка между идеята за е, финансиране на това улеснение чрез средствата от санкциите. Аз съм е, е, склонна да приема, че дискусията в Европейския парламент около е, докладите на колегите Броки Алтиери показаха, че евентуално може да има по-общностен механизъм, а не финансиране, което да се основава на междуправителствени акции или действия. Аз мисля, че е, идеята, че тези пари е, трябва за бъдеще да служат само за страни в криза. Може би утре няма да има криза, но все пак някои страни ще кривнат от правия път и тогава какво ще правим с парите? Не знам какво е мнението на господин Каза, е, обаче не, че... Да, нека да чуем. Kif tkellimt fil-bidu tal-intervent tiegħi aħna naqblu mal-kompromess li li qed jiġi В моето въведение аз казах, че ние сме съгласни с предложените компромиси, защото те отразяват желанието ни тези фондове да бъдат предназначени за европейското улеснение за финансова стабилност. Преди няколко дни ние обсъдихме този компромис и тогава посочихме защо моята група приема този компромис. Благодаря ви. Томас Ман. Томас Ман. Kreis Gelegenheit äh, mit zwei oder mit drei wichtigen Persönlichkeiten. Ние имахме възможността да дискутираме с някои личности, например господин Ван Ромпой. Той каза, че пакта за стабилност е много важен. Е, второ, имаше открито заседание на координаторите на економическата комисия. Там заседавахме с двама министри, които се разбират много добре на Франция и на моята държава министрите на финансите на Франция и Германия. И когато трябва да се покажат лидерски качества, няма спор. Но идеята е да го правим, а не да го казваме. Когато говорим за говорене, за казване, ще трябва да кажем на държавите, че трябва да участват, да бъдат по-ангажирани и мисля, че в това отношение колегата Кройсман е прав. В началото разполагаме с едни сравнително ограничени средства. Но все пак те са достатъчни за едно начало. И постепенно в държавите членки ще се получи една информираност. Но не такъв е винаги случая. Не става, примерно, една държава, която е отличник по всички показатели, да финансира всичко за всички останали страни. Всички държави трябва да участват. Мисля, че си извлякохме едни много полезни уроци от близкото минало. И не трябва да се а, придържаме само към старите си навици. Ако не ги променим, няма да напреднем. Так, съгласен съм с това, което казва колегата Кръцман. А относно стабилността, тя се базира на различни финансови, економически дейности. Колегата Гигъл в това отношение беше прав. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Погледнах компромисите такива каквито са. Ако премахнем запетайката и след това including, включвайки, какво бихте казали вие? Бихте ли ми отреагирали сега на това предложение? Просто за да видим дали либералите са нашата страна. So this being the compromise would read and shall be used. Така случаи ще се използват да, чета, чета на глас, за да може господин Франц Аут да прецени дали ще се съгласи не. И ще се използват в подкрепа на постигането на е, дългосрочните цели на Европейския съюз за инвестиции и работни места, чрез механизма за финансова стабилност на Европейския съюз, за да се подкрепя процеса на приспособяване на държавите членки е, е, за да може економически устойчив е, инвестиции, които да бъдат социално устойчиви и да се съобразят с околната среда. Um, Господин Кройцман, съгласен ли сте? Да? Браво! Браво! Да, значи постигаме съгласие по тези две компромисни изменения. Благодаря много на господин Каза за неговия е, полезен принос. Може би по различните доклади господин Каза, искате ли да кажете още нещо? Защото е, аз Искам да се спрем доклад 527, но може би искате преди това да кажете нещо друго по друга тема. Да. Да, да, да. А, аз имам да говоря и по следващия доклад, да, да. Така че, да. А, и така, доклад 524 или точка 11 в нашия дневен ред. И така, тук се говори за насърчавани санкции могат да приема повечето от измененията, които бяха представени. Няколко изменения бяха представени от колегата Кройцман относно допълнителният дълг на правителството и също така някои а, бюджетни надзорни мерки. Съгласен съм с измененията и препоръчвам да бъдат подкрепени. Аз съм против всички изменения, които а, искат да променят системата за обратно гласуване в съвета. И а, мисля, че този механизъм а, трябва да бъде полуавтоматичен и съм против всички изменения, които се опитват да променят ролята на Европейския парламент а, и да изкарат несъществуваща. Аз съм за по-силна роля на Европейския парламент – при след това трябва да останем реалистични, в зависимост от нашите компетенции. Това е което искам да кажа. Но по другите изменения, както вече казах, мога да ги приемам и да постигнем компромисно споразумение. Monsieur Kreutzmann, Monsieur Gigold. Euh, sur le... Сега, по въпроса за ролята на Европейския парламент, имате ли предвид няко... някои точни изменения? Господин Каза, кои изменения са проблем за вас? Well, I don't... Аз не срещам големи проблеми, но все пак има няколко изменения. Дайте ми време да ги намеря. Това е в компромис Д. Същия въпрос, както по-рано дискутирания. Така че не, няма конкретни изменения. Те са... Да, говорихме за компромиса. Значи по този въпрос нямаме проблем. Така 524 е, предложение за регламент е, за ефективно прилагане на бюджетния назор в еврозоната. Господин Каса, отново ви давам думата. non, non, non, non, non, non, non, vous avez raison, euh, nous en venons. А, сгреших, сгреших, казва председателката. Връщаме се към бюджетната рамка. 523, документ 523. Има 10 изменения. Господин Каза, имате думата. Да, благодаря. А, всъщност, ние обсъждаме доклад 523 12-та точка от нашия дневен ред – изисквания за бюджетните рамки на държавите членки. Нямам нищо против измененията, предложени от госпожа Берес. И смята се, че има, въпрос, има възможност за бюджетна рамка и че най-добрите практики е, са добра идея. Съгласна съм с член на изменение 16, е, което е не толкова строго и това ще отрази потребностите на държавите членки. Това е. Нямам какво да добавя. Е, смятам, че предложеното е положително. Други колеги искат ли да взема думата? Добре, не. Добре, значи ще гласуваме и по този доклад утре и така стигаме до доклад 527 по предотвратяване на макроекономически неравновесия. Предлагат ни компромисни изменения, които почти съвпадат с тези първия въпрос, но е, все пак е, трябва да се, да се изтъкнат два аспекта. Е, първо, е, точно какъв график ще се изработи, каква таблица ще има и какво ще бъде съдържанието на таблицата. Ние сме съгласни с господин Каза, с господин Гиголт и Кройцман и с всички представители на групите. Искаме това бордно табло, с което да се наблюдават макроекономическите неравености, да се удостоверява чрез делегирани актове. Тоест Европейския парламент да бъде приобщен по нач... към начина по който ще се изготвя това бордно табло. Това е първото важно нещо по този доклад. И второто е да проверим как искаме да предложим някаква насока за съдържанието на това бордно табло и с компромисното изменение аз ви предлагам да има като приложение един указателен списък към предложеното законодателство. Това е компромиса, който аз предлагам по този текст. Господин Каза. Ива, сеньор президент, нахсеп ликтар пункт та контестация. Благодаря най-важната точка за нас е въпросното табло с резултатите. И съответните индикатори трябва да бъдат включени в това табло. По това отношение съм съгласен с колегата, например господин Гиголт, че ние като парламент трябва да вземем дадената ни възможност и съответно да предложим какво трябва да представлява това табло. Има много интересни идеи и те трябва да останат част от досието. Компромисът ги спазва и предложения, такива каквито председателката ги заяви. Те няма да са задължителни, но евентуално могат да допълнят е, евентуалните критерии, които ще се залегнат в въпросното табло. Ние не сме съгласни неравновесията да бъдат споменавани, а да не бъдат считани за неравновесия ние не можем да бъдем за и следователно не можем да подкрепим компромиси и К и Х латински. Предполагам, че до утре можем да постигнем някакво споразумение и евентуално да променим позицията си. Благодаря. Някой друг иска ли думата? Alors, euh, simplement, monsieur. Euh, euh, Казар, est-ce que je vous comprends bien Господин Каза, правилно ли ви разбирам? Вие имате е, проблеми с е, това, че говорим излишък. Да има отдално гласуване по излишъка ли? Да. Да. Ние сме за е, изключителен излишък. Ние смятаме, че за нас това е неравновесие. Е, да, неравновесие. Като погледнем положението в Китай, Ще дам думата на Гиголт и после ще видим какво ще правим. Uh, I, I Искам е, да взема отношение по два въпроса. Аз съм изненадан. В съвета и господин, дори господин Шойблер е, защитава страните с голям макроекономически излишък е, е в текущата сметка. Но никой не каза, е, че не трябва да се споменава излишък и че не е табу да се говори за е, потенциален изключителен излишък. Единственият въпрос от моя гледна точка е дали корекцията трябва да бъде симетрична или асиметрична. Дълго сме говорили по въпроса и при първи обмен на мнение сме говорили, а, нашата група и други групи смятат, че трябва да има а, е, симетричен подход при коригирането на този излишък. Обаче защо и защо да не се споменава? Аз имам е, проблем с това и затова искам да ви помоля да е, помислите, ако имате дефицит, винаги ще имате и излишък. Така че дори да не се спомене излишъка, е, за мен е, е неразбираемо от економическа гледна точка. И е, е, говорим сега и по компромисно изменение е, А. Е, колкото и е, храбро да отстояваме социалните цели, все пак е, е странно да се каже, че е, е за е, откриване на социални неравености. Идеята е за е, установяване на макроекономическа неравновесие, което има социална причина. Така че, госпожо председател, аз съм съгласен социалните показатели да бъдат включени, но те могат да са много дълги, защото макроекономическите неравновесия имат да имат социални причини. Но е, целта на всички тези регламенти е да се търсят е, макроекономически неравновесие. Е, за мен това нещо не е политически манифест, е закон. И затова трябва да внимаваме. Аз. Е, е, това е, може би ще предизвика други формулировки от моите колеги. Euh, avant de redonner la parole à monsieur Каза, voir s'il veut euh, euh, répondre à monsieur Гигол sur la question. Нека сега да видим какъв ще е отговор на господин Каза, за, на господин Гигол за излишъка. Аз лично споделям до голяма степен становището на господин Гигол за това, че излишъкът и дефицитът всъщност е факт. А после вече кой какво ще прави, това е друг въпрос да, по тези социални неравновесия. Не знам дали това е политически подход или не, но аз лично установявам, че когато погледнем происхода на кризата, социалните неравновесия, социалното неравенство изигра решаваща роля за началото на кризата. Така че трябва да можем да идентифицираме с това борно табло, откъде проистичат социалните неравновесия, но едновременно с това трябва да наблюдаваме съществуващите вече такива социални неравновесия. Аз не виждам защо не трябва да се позовем тук на макроекономически и социални неравновесия в изменение 1. Но ако не желаете, евентуално ще имаме разделно гласуване. Но бих желала, аз лично бих желала то да бъде в таблото. Благодаря. А сега господин Кройцман. Много благодаря. Да, прав е господин Гигъл. Нека да вземем за пример Германия. Никой не би определил нейната социална сигурност и социалното благоденствие там като несъществуващо, по-скоро като много силно застъпено. Социалните осигуровки имам предвид. Когато става дума обаче за излишъци, това трябва да се тълкува като повишена степен на конкурентоспособност. Защо? Защото социалните фактори, участниците в социалният диалог имат нова роля. Произвеждаме повече, изнасяме повече, повече ни купуват на глобалния международен пазар и разбира се, заплатата се е променила. Различно е дефицит Едно е дефицит, друго е излишък, разбира се. Обикновено имаме дефицит, защото не винаги успяваме да сме толкова конкурентоспособни, колкото би ни се искало. И в това се състои проблема. Разбира се, че сте прав. В този смисъл сте прав, че трябва да се упоменат причините за това социално покритие. Когато казваме макроекономически дефицит, това не означава социален дефицит. Ако се позовем на социалния диалог в Германия, бихме могли тук да го вземем за пример за нашата процедура за съвместно взимане на решение. Мнозина ни завиждат всъщност за това колко добре действа един такъв диалог. Хубаво е, когато човек разбира от работата си и си я върши, а не мисли за политическо, политическия и дивиденд. Благодаря. Може би това е въпрос на превод. Не става въпрос за социален дефицит, а може би за социално неравновесие, което трябва да се отстрани. Мисля, че сме последователни, ако оставим компромиса, както е, беше написано. Чудя се на какъв, език да, на какъв език да говоря. Ще говоря на немски. Така реших. За да говорим и двамата един и същи език. Особено когато човек говори за Германия, най-добре е да говори немски. Радвам се, поздравявам ви, много ми е приятно да чуя, че в този случай вие бихте подкрепили моите изменения за тези индикатори. Затова индикаторите да бъдат включени по начин, който показва причините за кризата. Много съм доволен от това, че ще подкрепите изменението ни. Не искам отново да се връщам на дебата за излишъци и дефицити. Никога няма да се разберем, никога няма да приключим всъщност. Но питам, дали НП би се съгласила да споменем, че излишъците могат да бъдат прекомерни. Дали тази формулировка би ви удовлетворила. За да могат излишъците да бъдат определени и изхождайки от това определение, съответно да бъдат установявани, да се знае съществуват ли или не. Износа Износът се увеличава, но дали това се отразява на заплатите е вече друг въпрос. Дали има причинно-следствена връзка между едното и другото, не съм сигурен пак. Подема на Германия до известна степен се дължи от ниските заплати там. Това аз го наричам структурен дефицит. Но вече изместваме дебата. Няма защо да продължаваме, защото явно двамата тълкуваме едно и също понятие по два различни начина. Благодаря. Господин Каса, Позволявате ли ми първо да дам думата на господин Томас Ман? Ще организираме тук заседание на Бундестага по излишъка. Ich wollte nur, wenn wir unter uns wären und da wären die Gesellschaft geschlossen, würde ich... Ако бяхме между нас, между германци, може би нямаше да кажа нищо. Или ако бяхме само в комисията тук. А, но тъй като все пак се излъчва по интернет, нека да каже, че господин Гиголд не получи отговор. А, в такъв случай, нека да каже, че а, този излишък при нас зависи от постиженията на държавата. Говорим за заплати, говорим за минимален доход. Нека да не забравяме, че има разлика между минимална заплата и минимален доход. А конкурентоспособността способността зависи и от самата държава. Знаете колко е важна процедурата по съвместно взимане на решение. Интелигентно е да се каже, че в един момент имаме нужда от един определен доход. Когато времената са по-добри, можем да искаме по-висок доход. Но като цяло, когато времената са лоши, просто искаме да подобрим конкурентоспособността не може госпожа Лагард, примерно, да каже намалете износа и хармонизирайте производството. Ние ви каним. Каним, примерно, е една френска министърка да присъства на заседанието на немския кабинет. Предполагам, че това е било полезно. И мисля, че е добре да говорим заедно и по този начин да се промени гледната точка и да вървим към компромис. И споделям също позицията на господин Гиголд по, един, по една точка, а именно елементите, които ще впишем в това табло. Мисля, че и там бихме могли да постигнем компромис. Но Стотици и хиляди души гледат нашите заседания по интернет. За това исках да ви отговоря. Благодаря, казва господин Каза. Явно, господин Кройцман и господин Томас Ман знаят наистина какви са разликите, но все пак нека да кажа, че тази тема беше разисквана в, с колегата докладчик Сянка в комисията ЕКОН. И срещнах доста голяма съпротива спрямо идеята на господин Гиголд. Мисля, че дори тук да постигнем компромис, ЕКОН, комисията ЕКОН по економическите въпроси ще продължи да се противопоставя. Защото има голяма разлика между комисията по заедостта и комисията по економическите въпроси. Мисля, че не е нашата роля тук да взимаме генерални решения по подобни економически въпроси. Госпожин Лудвиксон, и после приключвам. После аз ще направя заключение. Да, мисля, че е ясно колко е важно за социалните партньори на пазара на труда, тези, които е, преговарят по международните, е, по, по колективните трудови договори. Е, ако, например, Брюксел реши да се намесва в договарянето на колективните трудови договори, това ще бъде недопустимо. Е, не може Брюксел да се намесва в е, преговорите е, между социалните партньори. Мисля, че трябва да има легитимност на начина по който се определят заплатите. Трябва да сме гъвкави, за да има възможност за конкурентоспособност защото заплатите се покачват или спадат според макроекономическите условия. И аз се безпокоя, безпокоя от това, че някой се опитва да отнеме компетенциите на социалните партньори на национално ниво. И тези, които желаят да отнемат е, на социалните партньори е, компетенциите е, да водят преговори по колективните трудови договори, това е много опасно. Много е опасно. Социалните партньори трябва да имат правото да водят преговори, защото по този начин се увеличава конкурентоспособността на Европейския съюз. Въпросът е изключително важен. Да, аз не смятам, че има някакви затруднения във връзка с подкрепата е, за измененията в тази посока. Но преди да приключим дискусията, защото смятам, че все пак е, е, трябва да умеем и да приключваме дискусии, искам да привлека вниманието на господин Каза и вероятно на господин Томас Ман по изменение Ж защото там се посочва духа в който трябва да се изработи борното табло от Европейската комисия. Не се казва, че страните, в които има излишък, е, трябва да се променят позицията и да се откажат от износа си. Не се твърди такова нещо. Твърди се, че когато става дума за е, външни неравновесия, трябва да се обърне внимание както на изключителния дефицит, така и на излишъка. И съвсем е, откровенно, като погледнем положението в Европейския съюз, е, все пак е, е трябва да видим какво става с излишъка е, е, с някои е, конкуренти на Европейския съюз. Това е въпрос на здрав разум, не на идеология. И за това е, смятам, че можем да постигнем е, съгласие. Кажете ми, какъв е проблема с компромис Ж? Look. Monsieur I, I have no problem with, with compromise J as long as uh, the... Не виждам проблем. Освен ако думата shall трябва да се промени на may. Би могло. Предлагам да се споразумеем с господин Кройцман и с господин Гиголт по оставащите два въпроса утре. Но по последния доклад за наказателните мерки за коригиране на прекомерните макроекономически неравновесия в еврозоната, вече споменахме няколко неща по него. Бяхме съгласни да се изключи думата including, включващи. И мисля, че получихме споразумение. Извинявам се за така, тези преговори на живо, между докладчици, но виждате, че понякога наистина има нужда от такова едно заседание на комисията, за да финализираме нещата. И така, приключваме с този пакет, който ще гласуваме утре и стигаме до последната точка от дневният ред и това означава, сега ще дам думата на колегата Александро Серкас. А, господин Каза иска думата. Заповядайте. Аз и колегите анализирахме проблемите тук. Искам да благодаря на вас, госпожо председател, на господин Гигол, на господин Кройцман, за времето, което ми посветихте, за сътрудничеството. Надявам се, че ще продължим такова добро сътрудничество, докато приключим дискусията. Благодаря. Споделям вашите думи, господин докладчик. Благодаря. А сега, господин Серказ, за и измененията по едината процедура за кандидатстване за разрешително за пребиваване и работа. Разглеждаме го след като беше отхвърлен първоначалният доклад в пленарна зала. Благодаря, госпожо председател. Малко време имаме, но мисля, че си заслужава да обсъдим този въпрос, защото въпросът е неразбран понякога, полемичен, спорен и не на последно място по някои свързани с езика подробности. Започвам, както е обичайно при нас, с благодарности към докладчиците в Сянка, които ми помогнаха да разпишем измененията, които сега ще ви представя. Благодаря на Шави Исая и на госпожа Мейсен за техните писмени идеи изразени в писмен вид, по-точно. И така, аз съм групирал нещата по, в три групи по важност. На първо място, разбира се, че трябва да бъде компромис, защото тук е, в парламента винаги сме се придвижвали напред и сме вървели в е, желаната посока благодарение на компромиси. И нека да постигнем ние първо тук в комисията компромис. Имахме сблъсък с комисията Либе относно тълкованията на тълкованието, което трябва да приложим на различните ни правомощия на нашата комисия по трудова заетост и комисията Либе. За да се разберем с друга комисия, трябва обаче първо да сме се разбрали тук между нас, а не първо да се договаряме с депутати от други комисии, които нямат представа от това какво правим ние тук. Смятам, че трябва да излезем с единно становище за това какво е, как, кои становища попадат в нашите правомощия, защото в противен случай Либе би продължила така да подрива и да прави опити за преврат, ако мога така да ги нарека, и то в пленарна зала. Компромисът, виждате, значи е на повече от необходим. И в името на компромиса аз е, ясно разбирам, че не мога да стигна до 100% постигане на желанията си. Обаче и другите колеги трябва да знаят, че и те няма да са на 100%. В това се изразява всъщност компромиса. Анализирах 52-те изменения и а, от 18-те изменения на ЕНП има 16, които вече са прияти и включени в а, изменения. 6 на левицата са представляват всъщност три вече приети, от петте на зелените две са приети и едно от двете представени изменения на АЛДЕ. За да ме, за да ме разберете по-ясно, да следвате по-ясно изложението ми, съм го структурирал така. Компромис А. Тя е свързана с командированите работници. Тук нещата бяха много обтегнати, тълкованията бяха различни за това какъв е обхвата на тази директива. Едни искахме, социалистите искахме да прокараме нашата интерпретация да се свие обхвата, други искаха обхвата на директивата да се разшири. В крайна сметка стигнахме до началния текст на комисията всеки отстъпи от исканията си и в края сме там, където бяхме в началото. Противно на моето действие, винаги когато ми се налага да действам в такива случаи, като, например, директивите за секторите, за отделните сектори, директивата за работното време. Аз в всички такива случаи се стремя, както виждате от примерите, към рамкова директива. За сега обаче това не е възможно. Колко, какъв ще бъде обхвата на сегашната директива 96, го оставяме висящ. Не стигаме до споразумение. Сега, нещо друго. А именно, ние, социалистите, искахме работниците, трудещите се, които идват в Европа, да имат достъп до всякакъв вид услуги, услуги и на социалния пазар и услугите на трудовата борса и за социално подпомагане. ЕНП обаче бе точно на обратното мнение, особено когато става дума за държави, където има свобода на договаряне т.е. На, на, на чужденците им се дава възможност, текста, който стигаме в крайна сметка, дава на чужденците възможност да отидат на трудовата борса, но уважаваме искането на НП, а именно за зачитане на договорната свобода на пазара. Компромис С. Нещата тук са прости, или поне така изглеждат, но пък е пълен, поне по мое мнение, от трудности, подводни камъни, спънки и всякакви други. Параграф 2, особено когато става дума за равнопоставеност в образованието, просветата. Е, Обедената левица иска това да дава възможност е, различията или дискриминацията да бъде ограничавана и това да бъде за обвързващо изискване. ЕНП искаше точно обратното. Нека да поясня. Директивата не дава никакви права. Единственото право, което присъжда е правото на равно отношение. Има няма да получи право, защото просто е работил един единствен ден в Европа, няма да има право на обучение в университет, в училище или където е било друго. Това, което казва директивата е, че ако в някои държави има ограничения, тези ограничения за достъп до образователни услуги ще са валидни и за емигрантите. Тоест 85% възстанових от това, което искаше изначалното предложение на е НП. Сега те самите да се уточнят какво точно искат. Тоест, тези, които не са работили никога, не получават права. Да, това е ясно, разбира се, защото самата директива се отнася за работниците, които пристигат в Европа с разрешение за работа. Тоест, това е повече от ясно. НП искаше от директивата да бъдат изключени студентите. Няма смисъл, това се подразбира. Но, щом НП го иска, добре, приемаме. Пак повтарям обаче, не се разбираме за какво става дума. И директивата регулира приема на миграционни работници, не приема на чужди граждани изобщо. Пак повтарям, това са работници, като такива. Нито техните учащи деца, нито техните семейства и така нататък. Какво друго искаше НП? НП искаше да бъдат изключени стипендиите. Аз съм на противното мнение, но щом го иска НП, аз отстъпвам. Разбирам, че могат да имат някакви данъчни съображения. Хубаво, до сега приемаме всичко, каквото казва НП, но и НП трябва да приеме това, което ние, социалистите, искаме и това, което искат Обединената левица. Те искат достъп до учебни заведения или до такива форуми професионални, които са свързани с работата. Защо? Защото това ще му позволи да се преквалифицира, да се рек, рециклира и да стане по-добър. Става дума обаче за професионално обучение, единствено и само за професионално обучение, което е свързано с работата му, с професията му. Какво лошо има това? Ако някой работник работи в германска, френска или белгийска фабрика, фабрика завод и може да получи повече, повече професионални умения, какво лошо има в това. Извинете, че така бързо препускам по текста, но малко съм развълнуван. Защо защо отхвърляме нещо толкова просто и толкова базисно, като повишаване на професионалната квалификация. Две минути само ми дайте, госпожо председател. Много е важно това, което искам да ви кажа. Това, което искам да ви кажа, всъщност и заслужава цял час дебат. Дайте ми само две минути. Там, когато говорим за този толкова наболял въпрос, свързан с правата на работниците, правата, работници, които са дошли тук с разрешение, 3, 4, 5 години имат право да пребивават и да, и да се трудят в Европа. Не са дошли нито за един, нито за два дена. Какви права имат? Имат право на социална сигурност, сигурност която е свързана с правото им на престой госпожа Рия Омен Ройтен и аз стигнахме до следното споразумение да дадем на държавите членки субсидиарното право да определят те автоматично какво означава равнопоставеност, а именно ем, защита на семействата и безработица. Помощи за безработни. Само тези два фактора да бъдат изключени. Останалото медицинско обслужване и всякакъв друг вид базисни, основни човешки права, тях да не ги пипаме. Ако дойдат за по-малко от 6 месеца тези емигранти, то тогава ще дадем на държавите членки възможността възможността да ограничат достъпа им до социалните услуги, до помощите за безработни, до защита за семействата. Добре, това го искаме ние неотстъпно и неотменно и то защото сме предоставили на НП отстъпката за по предходния параграф. Тези, които имат договори за повече от 6 месеца, очевидно имат право на достъп до всички тези услуги, за които говорим. Проблемът го поставя поне за НП, тези, които ще пребивават по-краткосрочно. Сега, компромис Е е свързан с износа на пенсионни права. И тук сме съгласни. Всички смятаме, че трябва да бъде в съответствие с предписанията на съответната европейска директива. И така, в заключение, Искам да ви подчертая, колко много отстъпихме ние, моята политическа група. Преглътнахме голяма част от гордостта, от достоинството, от идеите си и приехме много от наложените ни от НП изменения. Въпреки, че тези отстъпки ги направихме в името на тези, които идват тук при нас да работят и не идват за ден, за два, а идват с желание да останат при нас. Искаме, с други думи, с тази директива да им създадем един гостоприемен контекст, където те да се чувстват добре дошли, добре приети и да се интегрират. Така че отново призовавам всички ясно да разберат, че става дума за отстъпка, нужда от отстъпление от началните позиции на всички. Нека, значи, ние в нашата комисия е МП, нашата комисия по трудова заетост, да излезем с една единна позиция и да я защитим на пленарното заседание. Да ги приканим да се интегрират, но им да им дадем възможност да се интегрират, а не да, лиша, а не да ги лишаваме от нея. Благодаря. Благодаря. Госпожо Омен Ройтен, господин Ори поиска думата преди вас. А, добре. Да, всъщност аз виждам, че точките, които бяха обсъждани преди, отнеха повече време и за тази сложна тема сега ще имаме по-малко време за дискусия. Аз съм съгласна с забележките на господин Серкас. Беше много трудно, но все пак трябва да се опитаме да постигнем възможно най-широко мнозинство в този парламент. Защо? Защо е, наложихме повече ограничения? В нашите страни е, е, правителствата са надясно и на бъдещите избори в Финландия и в Холандия тези партии ще кажат, че е, тази система се основава на местожителството и е, заради това не трябва да се допускат много чужденци, защото тези чужденци рушат е, вашата система за социално осигуряване. Това е едната страна на медала, а другата страна на медала е, че е, вече не може да има предприемачи, които ползват чужда работна ръка, за които плащат много по-низки социални осигуровки, защото те конкурират работниците в нашите страни. Това е другата страна на медала. Трябва да избираме между двете неща и заради това трябва да се търси някаква логика. Много е важно. Аз приемам, е, че е, измененията, които в началото бях е, предложила, така създадоха проблеми, които аз не бях предвидила по компромисите. По първа част D1 и D2 всъщност отразяват колко е чувствителен въпроса. Е, лице, е, което има разрешение за работа, е, което въжи по-малко от 6 месеца, трябва след като разрешението за работа въжи само 6 месеца, не може да получава нито семейни набавки, нито обещетения за като безработен. Сега искам да чуя какво ще каже съвета. Ако това лице утре падне на строителен обект, тогава то лицето и семейството трябва да има право на застраховка трудова злополука и е, да има е, също така е, помощи за децата, защото родителят е претърпял трудова злополука. Ако искаме да бъдем християн-демократи в Европа, трябва да прилагаме такава справедливост. Имаше и друг проблем. И в моята група се проведе същата дискусия. А, сега, а, правото на равно третиране, както е посочено в правилника, това а, право на равно третиране а, а, ние го признаваме, но казваме, че това се отнася само за лицето, което получава разрешение за работа, а, ако работи когато загуби работата си. По 883 точка може да получи по-малки права. Примерно, ако дойде в Финландия, в Холандия или във Франция с временно разрешение за работа, но реши да започне да учи, тогава е, трябва да има право на стипендия, на езиков курс и прочие. Аз мятам, че е, всъщност е, това лице трябва, ако, примерно да речем, е, внесем компютърни специалисти от Индия, тогава тези лица, ако това е възможно за френския му колега, е, е, да има специален курс по компютърна техника, защото по този начин е, ще бъде в течение на последните новости в работата му. Така че е, в името е, на принципа на равното третиране и е, на ограниченията, аз разбирам аз, аз, аз отмених обещетенията за безработни и детските надбавки обаче е, не може текста да бъде лишен от е, е, социално измерение. Така, последна забележка. Сега какво прави съвета? Съвета казва, че лице, което е, е трябвало да получи виза, няма право на равно третиране и на е, е, социални осигуровки, както лицето, което има единно разрешение за работа в Европейския съюз. И за работещите последствията са следните тези, които са ги наели, те ще имат възможност да наемат две категории трудещи се. Винаги ще изберат тези, които им струват по-ефтино и към които имат по-високи изисквания. Това е единно разрешение има за цел да се даде възможност правото на пребиваване и разрешението за работа да се отпускат е, просто и едновременно, за да може лицето, което има право да пребивава в дадена страна, да има право и да работи там. Е, е, целта беше разрешение за престой и разрешение за работа. И това е причината, поради която казах, че ние няма да е, действаме така. Благодаря. Благодаря ви. Още трима е, души са поискали думата. Надявам се преводачите да ни отпуснат още 5 минути. Ако трябва, ще продължим на френско-английски. Äh, Благодаря. Искам да кажа нещо формално. Имайки предвид как се развиват нещата, като цяло тенденцията не е към добро. Комисията по човешките права и свободи Либе отхвърли идеята и аз лично не мисля, че нещата се развиват в положителна насока. Аз като докладчик Сянка не знаех нищо. Координаторите също. Трябва да имаме едно равно равноправно поведение, да действаме демократично, държа на това. Втора забележка. Виждам, че днес също е много трудно да получим всички текстове. Получих последния компромис точно преди да вляза в залата. Не се работи така. В снощи бързах да чета текстовете. Работих тази сутрин по дадените ми текстове и сега пак получавам нови. Не мога да работя така. Ние тук трябва да внимаваме за всяка дума, която е използвана в текста. Много е деликатен въпроса. Не, че същността на текста не е трудна. Но ние трябва да знаем какви са компромисите, които се предвиждат и как евентуална промяна ще може да внесе трудности. Съгласна съм с господин Серкас. През цялото време на работата ни сме били съгласни. Има две изменения, които бях внесла и които бяха против становището на господин Серкас. Исках също така да знам кога ще протече заседанието, защото темата е много важна. Това е относно методологията. А относно съдържанието, предложих две изменения, които засягат член 3, параграф ББ за директивата за заедостта. И след това представих едно друго изменение, което вече беше прието в... което беше разглеждано в пленарна зала, но то беше отхвърлено. В него не се позоваваме на директивата. Аз лично се тревожа, Ако разгледаме директивата 9671 за а, временната заетост, всъщност ще, с настоящия текст ще отидем срещу самите себе си. И мисля, че не съм единствената, която внася подобни изменения или която ги иска. Знаем всички, че първото четене е много важно. Вече почти няколко години работим по този текст. И един компромисен текст никога не е съвършен, но в един момент трябва да стигнем до заключение. А настоящия компромис А до никъде няма да ни доведе. И втора забележка по изменение 47, което е идентично с 46, параграф 12, 2а. за социалните права на лице, което има разрешително за работа, но никога не е работело. Това лице има ли абсолютно същите права като европейски гражданин? Господин Серкас като че ли не е съгласен да, с мен, но мисля, че трябва да защитим тези, които идват да работят в Европа, трябва да им предложим същите наши ценности, но от друга страна пък ние сме страната на чудесата. И трябва да видим какво може да се направи. И какво можем да запишем евентуално в тази директивата и в точки D1 и D2. Има нещо, което липсва. И съответно тълкуването отива в друга посока. Аз не мога да приема настоящия текст дори и да искам да гласуваме заедно, мисля, че няма да е такъв умъл гласуването. Благодаря, господин Ори. А след това госпожа Есая. Е, ами, е- Благодаря. Относно директивата за командированите работници, ще имаме възможност да дискутираме в второто полугодие. Аз имам един проблем тук. Не знам дали то е езиков или по същността, а именно компромис С. За достъпа до обучение и осигуряването на такъв достъп. Оригиналният текст казваше равно третиране – за човек, който и има такова единно разрешително, той трябва да има достъп и на обучение. Но то са страни и организации, с които се консултирахме, не одобряват да се ограничава достъпа само за тези хора, които работят или а, са работили преди защото това не би трябвало да е условие, казват те. С други думи, някой, който е поканен, например, да работи тук, и възникне някакъв проблем с компанията им, те трябва да имат абсолютно същите права, като другите европейски граждани, като гражданите на дадената страна. И не би трябвало да плащат за това. Но това е много трудно да се обясни. И ако наистина успя, бяхме успели да прокараме този текст, нямаше да има такъв резултат на първо четене. Благодаря, госпожа Есая. Но, около две минути. Благодаря, мадам Есая. Още две минути. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря народния си език на финландски. А, първо, а, а, Съжалявам, че променихме този текст. Първият вариант, защото това до някъде осложни нещата. Всъщност е, е, имахме едно първо предложение, което беше хубаво и мисля, че ако се бяхме въздържали да го променим, нямаше да се стигне до сегашното положение. Равно третиране, това е хубаво, но не бива да забравяме, че всяка държава членка има право да се организира е, социалното осигуряване както се иска. Така че Държавите ще определят правата. Е, специално е, при нас в Финландия е, е, има много голяма защитна мрежа. Изобщо в северните страни. Нашите социални служби, социалната закрила и обещетенията при безработица е, са особено така, нивата са особено високи. Разбирам, че в някои страни не се разбира положението и че е, е, е, северния модел е проблем. Примерно има е, по-високи семейни надбавки, по-големи обещетения при безработница и това се променя в зависимост от местожителството ви. Примерно здравни грижи, заболекарски услуги и прочие. Така че ако е, текстът е, не е променен, ние не можем да... Аз се отеглям от е, предложението за компромис 2D. Не бива да, да забравяме, че ако някой е, изведнъж остане без работа в Финландия, в Швеция или в Норвегия, няма да получи нищо. Е, ние, про, ние все пак имаме система за е, социални услуги, която е много широка и точно това е, е проблем тук. Да, да, приключихме. Благодаря много на преводачите за това, че ни отпуснаха повече време. Никой повече не иска да се изказва думата, но давам думата на тримата докладчици. Не. Um... Oui. Oui, français ou anglais, comme, comme vous voulez. Très proche, à malade maternelle. Bon,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 But, but, but all, all the directive, all the directive is only for the worker and the, the single permit. All the directive. No, the, we speak about the attendez, student because... Alors, attendez, parce que comme il est quand même euh, 7 heures moins le quart... Euh, my, my final word. My final non, mais attendez. Attendez. Je vais